Добър ден. Моля ви да вземете местата си. Започваме след една-две минути. ден! Добре дошли на всички на днешния семинар. Изключително съм щастлива, че тук има толкова много участници, които демонстрират своя ангажимент е, и желание за принос за новата стратегия за равенство в Европейския съюз. Искам да поздравя най-вече нашите гости, ще ви ги представя, когато дойде време те да се изказват. Искам да приветствам и госпожа Белинда Пайк, директор Дирекция за равенство между мъжете и жените, Генерална дирекция трудова заето, социални въпроси и равни възможности. Добре дошли на всички останали участници. Надявам се, че ще имаме достатъчно време, за да дадем и на вас думата днес. Добре дошли отново. Ще обсъждаме от какво имаме нужда в новата стратегия за равенство, какви инструменти ще трябва да приложим на практика, за да имаме тази нова стратегия за равенство. Надяваме се да получим помощ от нашите гости. Имаме отговорен докладчик от името на нашата комисия, госпожа Илда Фигерейдо. В самото начало, съвсем накратко, искам да кажа, че имаме срокове, които трябва да се опитаме да спазим. Това е изключително важно. Ще бъда невероятно стрикна по отношение на това дали спазвате времето си за изказване, защото трябва да сме солидарни. Всички трябва да имат възможност да се изкажат. Затова аз ще измервам времето абсолютно стрикно. Още веднъж, добре дошли. Започваме работата през днешния ден с презентация от нашия докладчик госпожа Илда Фигерейдо. Пет минути. Имате думата, Илда. Е, е, Благодаря. Госпожо председател. Добре дошли и от мое име на всички гости и оратори. Вашия принос към дебата ще е изключително важен. Искаме да разберем най-вече какво вие смятате относно мерките за прилагане на ниво Европейски съюз и на ниво държава членка. Искаме да разберем, освен това, какво смятате относно новата стратегия за равенство между половете. Целта на тази инициатива е да се премахне дискриминацията между половете и да се установи равенство като част от цялостния социален напредък. Е, не искаме да отстъпваме от възможността всеки един човек да упражнява правата си. Тази година е важна, ще имаме нова Европейска комисия. Имаме обещание за нова европейска стратегия до 2020 година. В тази връзка ще имаме и нова стратегия за равенство между половете. Не трябва да забравяме колко сериозно е положението в момента за жените. Тази година празнуваме 100 години от първото отчитане на годината на жената. Ако се върнем към натрупаната статистика от времето на Кинг, от тези години насам, ще видим, че безработицата сред жените се засилва 85 милиона души жени са безработни в момента много деца са засегнати от тази безработица, освен това. Освен това, заетостта сред жените много често е нестабилна, има разлика в заплащането, независимо от директивите за равенството, които вече са на 30 години. Има трудности при предоставянето на качествени обществени услуги за жените, услуги свързани с отглеждането на техните деца. Много често бремето винаги пада върху жената, тъй като тя трябва да се грижи не само за професионалния си живот, но и за семейството си. Така че имаме нужда от нова стратегия, имаме нужда от оценка на всички тези обстоятелства, имаме нужда от обществена намеса, но и от нов начин на мислене. както и от нови политики, които да доведат до равенство между половете. Имаме нужда от промяна общо взето. Знаем, че Европейската комисия планира стратегия за равенство между половете. Тази стратегия трябва да бъде представена някъде в средата на тази година. Ние в парламента искаме да дадем своя принос към тази стратегия. Започваме работа по този проект в днешния ден с това изслушване. Без съмнение ще има и допълнителни инициативи за бъдеще. Днес е, вие ще имате възможност да се изкажете, да кажете какво мислите. Днешният дебат в парламента ще е изключително важен. Много често в парламента казваме на другите институции каква е нашата позиция в този случай, говоря за комисията, ще имаме две отделни дискусии. Едната се нарича приоритети и цели за нова стратегия на Европейския съюз за равенство между половете. Вторият дискусионен подиум ще се казва инструменти и средства за ефективна стратегия на Европейския съюз. Освен гостите, които сме поканили, искаме да поздравим всички останали гости. Очакваме и вашия принос. Благодаря, госпожо Фигерейдо. Добре дошли сега на нашите гости и най-вече на първия оратор. Това е професор Силвия Валби, която е работила в ЮНЕСКО, и в университета на Ланкастър, в факултета по социология. Добре дошла, госпожо професор, думата е за вас. Моля. Thank you very much. I'm delighted to be here to discuss the developments of a gender equality. Благодаря за мен е удоволствие, че имам възможността да обсъдя с вас е, развитието на стратегията за равенство на половете в Европейския съюз. Европейският съюз има най-добрата в света стратегия за равенството на половете. И може да бъде и по-добра. И най-доброто може да се подобри. И аз бих искала тук да развия някои свои идеи за усъвършенстването на стратегията. Тъй наречената пътна карта с основание посочва редица от предизвикателствата и възниква въпросът дали наистина проблемите са решени. въпросът за економическата независимост на мъжете и жените. Все още не сме преодолели неравенството на заплащането на труда, което е съществен елемент от това равенство. По-нататък съчетаването на професионалния и личния живот. Но твърде малко страни все още са постигнали показателите от Барселона за отглеждането на деца. Редица държави членки дори не знаят, че Европейския съюз има такъв показател. Равно участие в е, вземането на решения без съмнение. Имаме ли такова в парламента, Особено, що се отнася до е, въпросите за економиката и е, финансите. Е, премахване на е, основаното на полови различия насилие. Разбира се, но започнали ли сме дори да се борим с това явление? Понататък, е, възможностите е, за социално, за личностно развитие. Вероятно успехи имаме в образованието, но не и професионалната сфера, не и в медиите. Така че имам много важни, значими направления – в които оставащите проблеми все още не са решени. А междувременно възникват и нови. Единият специфичен проблем е за е, отношението към равенството на половете в условията на финансовата криза. И имам предвид не само нееднаквото въздействие на финансово-економическата криза върху мъжете и жените, а и е, това, че половото неравенство в финансовите институции е част от причината за възникването на финансовата криза. Време е да се сложи край на отсъствието на жените от вземането на решения по финансовите въпроси. Да реализираме наистина на практика равенството е, на половете по отношение на вземането на решения в нашите финансови институции. По-настоящем преструктурираме финансовите си институции в опит да предотвратим поредна финансова криза. И тъкмо сега е моментът да реорганизираме тези институции по начин, който съответства и на насоките на Европейския съюз за равното участие на мъжете и жените в вземането на решения. В бюджетната сфера крайно време е въпросите за равенството да се приложат по отношение на различните области на политиката, възникнали в резултат от економическата криза. Ставаме свидетели на политически решения, които се стремят да стимулират економическата активност, но редица, голяма част от тези пари се насочват към онези сфери, в които най-вече са заети мъжете. Автомобилостроенето, например очакваме е, по-нататък сериозни бюджетни съкръщения е, в държавите членки, съкръщаване на социалните е, разходи, а, а знаем, че в тези сфери, най-вече в здравеопазването и образованието, са заети преди всичко жени. Време е и бюджетната политика да се обърне с лице към равенството на половете в отговор на днешната финансова економическа криза. На второ място, е, половото насилие е, срещу жените или, или е, насилието по причина на полова принадлежност. Това определено е област, в която Европейският съюз е разработил немалко политически документи, но те все още не са залегнали в дейността на европейските институции. Понякога новоприсъединяващите се държави членки е, заявяват, че Европейския съюз очаква от тях провеждането на такава политика. Сякаш Европейския съюз има правомощия в тази област. Ние обаче знаем, че тези правомощия не са безпроблемни не са равно разпределени. Вероятно е дошло времето да помислим дали наистина Съюзът разполага с необходимите правомощия да регулира, да регламентира в тази област. Определено гражданското общество настоява, има очаквания Европейският съюз да се движи напред тази област. Вероятно е време дори да погледнем и какво позволява Лисабонския договор за приемането евентуално на директива. как да оформим всичко това. Традиционната сила на аргументите, свързани с равенството на половете, се свежда до думата равенство. И това е традицията. И, и, и не бива да се променя. Това е една добра основа за всяка политика. Политика на равенството. Вероятно, е, една по-обещаваща, една, една област, която по-активно се работи за равенството на половете, е политическата област на економическото развитие. Говорим за необходимостта от пълна заетост на жените, от е, е, грижи за децата, за да насърчим заедостта на жените, пълното им участие в вземането на професионални решения и все пак в най-новите е, е, документи, е, посветени на европейската економическа политика, въпросите за равенство на полове, те биват изтиквани все повече и повече на заден план. И, и вероятно е дошло време да обърнем това положение. По-нататък, правата на човек. Това е една нова сфера във връзка с равенството на половете и придобива все по-голямо значение от тази гледна точка. Това е една интересна, е, привлекателна за общественото мнение сфера, чето значение непрекъснато расте. Но тук има и някои опасности. Тъй като правата на човека не са така добре институционализирани, е, както е, равенството. Така че дори и тази област на правата на човека да има своя потенциал, следва да бъдем предпазливи, ако смятаме, че всички въпроси за равенството на половете могат адекватно да попаднат и да бъдат третирани в областта на правата на човек. С това искам само да кажа, че трябва да се отнасяме с предпазливост, когато напускаме традиционните основания за разглеждането на този въпрос. така начиния мейнстриминг и изнасянето на въпроса за равенство на половете като водеща линия във всички области на политиката. Това е сериозна е, стратегия и Европейският съюз много внимателно подхожда към, към въпроса, е, е разчитайки както на експерт експортния потенциал, така и на политическата воля. Важно е този дуализъм, тази двоякост да се запази, понеже твърде често хората забравят, че е необходимо да се запази един централизиран експертен потенциал по въпросите за равенството на половете, като в същото време експертен потенциал се разпростре по този въпрос във всички области. И най-вече бюджетната политика за равенството на половете е похват, който гарантира присъствието, повсеместното присъствие на въпроса във всички области на политиката. И тук възниква въпроса, ще има ли специфичен целеви бюджет за равенството на половете? Ще се постараем ли да насочим целеви финансови средства за гарантирането на това равенство? Значи, когато обмисляме някаква, някаква мярка, е, прогнозираме последиците от нея, би следвало да е, помислим и за равенството на резултата по отношение на, на половата принадлежност. Но би трябвало да помислим и за е, областите, в които се насочва политическото внимание. Да вземем, например, наличието на адекватна информация за насилието, на което стават жертва жените. Все още ние показатели имаме, но нямаме общоевропейска база данни, възоснова на която да се изчислят показателите. Все още не знаем дали политиката на, на Съюза на държавите членки води до намаляване на насилието или пък не. Просто нямаме обща система на събиране на статистическа информация. Пътната карта посочва конкретни възможности, начини за констатиране на един или друг проблем в тази област. Най-мощният от методологическа гледна точка начин е да се изработи единен индекс единен показател, който би бил двигател на по-нататъчното развитие в тази област. И в заключение, Пътната карта е възможност за доусъвършенстване на най-добрата политика за равенството на половете в света, повтарям, тя може да бъде усъвършенствана в значителна степен, независимо от това, особено в контекста на финансово-економическата е, криза, насилието срещу жените, запазването на традиционната схема на равенството като водещо понятие, като същевременно се разгледат възможностите за вписването на това равенство в сферата на правата на човек. Благодаря. Благодаря, Силвия, за вашата презентация. Сега ще дам думата на професор Джована Дамолин от университета в Бари от Италия. Имате думата. 10 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е изключителна чест да бъда тук и да дам своят принос като университетски преподавател към политиката. Дълго разсъждавах по темата, която е в центъра на нашата дискусия днес. Аз съм, се занимавам с социална демография и се опитах да определя приоритетни моменти, които би трябвало да спечелят вниманието на Европейския съюз. Първо това е така наречената година на борба срещу бедността и социалната изолация. Трябва да имаме предвид, че има и много сложни случаи, когато неравностойното положение е двойно бедност и женски пол. Играят роля и възрастта, и социалното положение. Тук ще говоря за неща, които според мен водят до извода, че е на лице, така да се каже, бедствено положение по отношение на някои жени. Тези, които са изложени на домашно насилие, изнасилване, жени бежденци, бедни жени. В западните страни сме свидетели на дълбок социален прелом. Продължителността на човешкия живот се увеличава. За Европейския съюз тя е средна за жените над 80 години, но по-продължителният живот води до по-голяма честота на опасните ситуации за жените. Когато една жена е на 65, тя много често се оказва сама, защото е разведена, вдовица, няма деца или по някаква друга причина и също така се намира в много тежка економическа ситуация. Към бедността се прибавя и чувството на самота. Това е цяла една прослойка на бедни, възрастни, самотни жени, която ще се увеличава с увеличаването на средната възраст за хората. Целта на новата стратегия всъщност се състои в това да се създаде законодателна рамка, която да накара държавите членки да даде възможност на жените до 65 годишна възраст да упражняват професия, така че в края на професионалния си, активния си живот да имат по-високи пенсии. Необходимо е да се проведат браншови изследвания, за да се види как жените могат да получат подкрепа. Трябва да се създадат публични услуги, които да подпомагат самотни възрастни жени, особено жените с някаква инвалидност, която много често настъпва и вследствие на възрастта трябва да бъдат намерени и нови форми на предприемачество, които да се занимават с обслужване и подпомагане на възрастни жени по домовете. Друг аспект е аспектът на жените, които живеят сами, разделени от съпрузите или спътниците в живота си. В западните страни те са страшно много, знаем много добре, че институцията брак вече не е толкова непоклатима. На последните две преброявания на населението в Италия се установи 30% увеличение на самотните майки. Разпадането на брачната институция води до спадане на жизнения стандарт и до настъпване на ситуация на бедност когато една жена възпитава детето си сама, тя се сблъсква и с педагогически проблеми вследствие на бедността, вследствие на това, че често отсъства от дома си и не може да откликне на всички потребности на своите деца. Това е един феномен, който се наблюдава във всички страни. Когато такава една жена намери нов спътник в живота, с когото може да сподели домашните задължения, жизненият стандарт се повишава и факторът бедност се оказва преодолян. Но не бива да е това единственото решение. Какво можем да направим, за да подкрепим самотните жени? Първо, безплатна правна помощ, когато партньорът, примерно, не заплаща издръжката си създаване на възможности за реинтеграция на жената в професионалния живот, насърчаване на фирмите да назначават а, с предимство самотни майки. А сега за самотните жени иммигрантки. Имиграцията днес е реалност, която всъщност все още не познаваме добре. И тя е свързана с много комплексни проблеми. Жените сред иммигрантите първо имат проблеми поради това, че са жени и на второ място поради това, че са иммигранти. Доскоро имиграцията беше чисто мъжки феномен. Ж, мъжете Имигрираха, за да намерят по-добри економически условия на живот, след което вече повикваха при себе си своите семейства. Днес ситуацията е напълно променена. В а, бежанския поток жените всъщност са водещи, преобладаващи, те са социално активният фактор. От 2009 година има едно изследване, което сочи, че 49% от иммигрантския поток се състои от жени. За Европа това са 52%. Затова тук искам да говоря за имигрантките, които е, се намират в 27-те държави членки и се ползват от свободата на движение между тях. Имаме едни актуални статистики, които сочат, че начело са румънките и полякините, които напълно свободно и автономно пътуват от страна страна в Европейския съюз. Какъв е проблемът? Жените и мигрантки се намират в изключително деликатна ситуация. Рискът от обедняване при тях е по-силен, отколкото при мъжете. Често са подложени на експлоатация, нямат законни трудови договори и са, разбира се, по-уязвими спрямо насилието и изнасилванията. В Италия иммигрантките често е, работят в областта на обслужването на болни, възрастни хора, инвалиди и деца. През последните две години се наблюдаваше увеличаване на мобилността нещо, което се отразява и на демократичната структура на приемните страни. Например, сключват се смесени бракове между местните мъже и жени емигратки. Сред бежанците това е много разпространен феномен, което пък се отразява на ръждаемостта, която намалява в страните по происход и се увеличава в приемните страни. Жените имигрантки биват дискриминирани в много отношения по полов признак, по признак на социалното си положение и бедността си. За тях от голяма помощ би било да се създадат възможности за комуникация, за обучение по езика, за общуване – също така обучения по професии, които са търсени в приемната страна в Италия. Това са санитарките, домашните помощници и така нататък. Освен това, за жените иммигрантки трябва да има нещо като карта за услугите, които може да получи. С други думи, трябва да се предприемат конкретни мерки за улесняване на жените и мигрантки. Също така и феноменът мобилност трябва да се наблюдава и да се обхваща статистически разбито по полове, възраст, професия, заетост. И както каза колегата преди мен, необходимо е да се създадат индикатори за бедност. Хубаво е да разработим анкетни е, карти, да провеждаме интервюта с жените иммигрантки, за да опознаем по-добре техните проблеми. Друго нещо, на което исках да се спра е проблемът на самотните жени, които са претърпяли домашно насилие. Темата домашно насилие е огромна. Жената търпи домашно насилие от страна на съпруга или друг член на семейството. Жена понесла такова насилие, много трудно напуска съпруга си. Понякога тя продължава да го обича, макар че той е насилник. Върху нея се упражнява и натиск да остане в дома си, да не го напуска. Това бяха някои нахвърлени мисли за мерките, които би могло да се вземат. Много ви благодаря, професор Дамолин. Преминаваме нататък към списъка с ораторите. Добре дошла на госпожа Мариса Солето, директор на фундация Жени в Испания. Моля, имате думата.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 Трябва да се запознаем по-добре с явленията. Всяка държава членка има свой собствено мерило, свои собствени критерии за положението на жените. Затова Спорския съюз трябва да хармонизираме дефинициите и критериите. Например, насилието срещу жените, когато дефинираме и опишем този феномен, ще можем по-добре да се борим срещу него. Хубаво е да има общ европейски орган за мониторинг, за да се прилагат единни критерии в целия Европейски съюз и за да могат жените не на последно място да получат закрила и в трансграничен план, когато са жертви. В обобщение закрилата на правата на жените се оказва също така важна в областта на съвместяването на професионалния и семейния живот, равното разпределение на домашните и семейните задължения и така нататък. Ние от десетилетия настояваме мъжете да участват в отглеждането и възпитанието на децата. Крайно време е да превъплатим това искане в законодателен текст, за да поставим единни мащаби и да дадем еднакви възможности за отглеждане и възпитание на децата за мъжете и жените и разпределение на семейните задължения между тях. Това е въпрос, който трябва да залегне по-сериозно в нашата стратегия. Разбира се, трябва да си поставяме разумни срокове в това отношение, за да се преценят добре възможностите във всяка държава членка. Тук искам да насоча вниманието ви най-вече към механизмите на а, държавните политики. Това, което наричаме джендър мейнстриминг повечето инфо, инструменти трябва да а, водят до реални, измерими резултати в общата политика в Европейския съюз. Интегрирането, въпросът за равенството между половете трябва да се превърне в неразделна част от всички политики и това трябва да бъде подход, който да се осъществява в държавите членки и на ниво Европейски съюз. Въпросът за равенството е въпрос за качество на обществения живот, фактор за качество при работата на институциите. Въпреки това за сега все още не сме успяли да наложим тази представа, за която ние настояваме вече от години в реалната политика на държавите членки на Европейския съюз. Резултатите са доста оскъдни, ако въобще някъде ги има. Така че, повтарям, равенството между половете в държавите членки и в Европейския съюз като цяло продължават да бъдат проблем. Ето защо трябва да имаме единни сравними критерии и да работим всички заедно по този въпрос. Разбира се, че трябва да се опитваме да хармонизираме и стратегиите за постигане на равенство, и включване на жените във всички обществени а, форми. Тук включвам и изискванията към бюджета в това отношение. Например, е, трябва да се облече в законодателен текст данъчното насърчаване или, е, или по-скоро е, да, неравностойното данъчно третиране на мъжете и жените, когато става дума те да бъдат назначавани в фирми. И сега, в заключение, искам да кажа следното. елементът на равенство в всички политики, който трябва да бъде неразделна част от цялата европейска политика, трябва да залегнат в законодателствата на всички държави членки. членки. Затова не бива да се уморяваме да настояваме за реализация на равни права. Благодаря. Много ви благодаря. Имаме още три изказвания, три презентации и след това ще имаме дебат от общ характер. Благодаря на нашите участници до сега. Надявам се, че ще чуете отговорите на нашите гости днес. Сега ще дам думата на госпожа заместник председателя, госпожа Ярока, пет минути относно тези три изказвания. Госпожо Ярока, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, ще се опитам да се придържам към сроковете. Това е много лесно, защото много от нещата вече бяха казани. Чудесен анализ, чудесно въведение в темата. Радвам се, че съм докладчик в сянка тук, защото в страни от основните аспекти, които обсъждаме днес, а те бяха отлично очертани, работата на комисията показва, че ние вървим в същата посока. Та, най-накрая имаме възможност да Работим по всички 6 основни точки от пътната карта. Всички експерти смятат, че новите области, по които работим, задълбочават дебата по темата, разширяват нашите усилия. Бих искала просто да нахвърлям някои нови елементи, да допълня казаното като докладчик в сянка. За мен проблем също така е ниското ниво на изпълнение и прилагане на директивите, с които разполагаме в момента. Това се наблюдава в редица европейски държави. Госпожа Уолби спомена измерението на човешките права, защото през последните пет години научихме, че законодателството в областта на борбата с дискриминацията не е достатъчно, за да се справим с сложния проблем на социалното неравенство, пред което сме изправени сега в Европа. През 2006 година, когато Владимир Шпидла представяше пътната карта, ние се зарадвахме, че се говореше за дискриминацията възоснова на различни основания. Начина по който се подчертаваше този елемент ни радваше, защото в Европа, например, има много жени, които се дискриминират възоснова на своя етнос. Разбирането за дискриминация тогава се разби на отделни части и освен това в стратегията се призна, че има различни права и проблеми пред жените в различните етнически групи. Говореше се за онези, които са в най-неблагоприятно положение – Днес имаме възможност да използваме интегрирания подход, така наречения gender mainstreaming, за да се справим с проблемите на жените от всички етноси. Основното предизвикателство тук е да разберем, че ограничаването на средствата, на ресурсите, няма да ни помогне в борбата срещу намаляването на бедността. Политиците трябва да разберат това, трябва да разберат освен това, че разликите в образованието, в заедостта, достъпа до социални услуги, до здравеопазване, всичко това е не само нечестно, но и просто няма как да доведе до справяне с проблемите. 2010 е годината на борба с бедността и е, социалната интеграция, социалната изолация по-скоро. Мисля, че с оглед на тази година трябва да разгледаме по-внимателно какво означава бедност. Казва се, че 16% от страните членки на Европейския съюз, ако правилно разбираме оратора, са засегнати от бедност. Голяма част от населението на моята страна обаче живее под линията на бедността. Две трети от населението на моята държава всъщност, а една трета от тях са представители на етнически малцинства. Трябва да отделим внимание на най-бедните слоеве на обществото. И не само на бедните, а както каза и госпожа Дамолин, има други слоеве от обществото, съставени от жени, които са сериозно засегнати, например, самотните майки. Винаги се шокирам, когато виждам колко жени напускат местата за пребиваване на лица в неравностойно положение или деца сираци и които просто не намират никаква работа. Веднъж посетих едно сиропиталище, видях едно две годишно дете, исках да разбера защо е остава, но тогава се срещнах с майката. Тя беше 22 годишна жена от ромски происход, която няма никаква работа. Знаете, че ромите са най-дискриминирани в Европа. Тя самата идва от сиропиталище на 22 години, няма никаква заетост, губи жилището си, и просто няма как детето да не и се отнеме. А знаете, че пък в друга част на Европейския съюз хората си живеят щастлив живот. Има такива неравности. Мисля, че трябва да се задълбочи това измерение. Благодаря ви за вашите изказвания. Те показват къде са проблемите. Благодаря, госпожо Ярока. Давам думата на члена на комисията, госпожа Корнелисън. Имате думата. Благодаря. Огромно благодаря на нашите експерти за презентациите. Искам да спомена само част от нещата, които вие засегнахте в вашите презентации относно работата по новата стратегия. С удоволствие чух, че стратегията на Европейския съюз е най-добрата в света, само че е, това ме навежда на мисълта колко ужасно е в други райони на Земята. Когато става въпрос за стратегия за равенството между половете, често се използват красиви думи, но не и конкретни действия. Това отчасти се дължи на конкретното прилагане на политиките по равенството. Можем да кажем, да, една стратегия за равенството между половете може да бъде интегрирана в другите ни политики, само че тогава се случва нещо като земетресението в Хаити. Изпращаме помощи, само че виждате кадрите по телевизията. Хора се борят за нищожните количества вода и храна, които им се дават. А, това са най-вече мъже, между другото, а жените с бебетата стоят и наблюдават безпомощно. Имаме много репортажи от засегнати области в е, Хаити. Виждате как хората напускат тези засегнати райони, как жените проституират само за да получат парче хляб и чаша вода. Европейския съюз нищо не прави по въпроса, а изпраща помощи. Когато става въпрос за практики, е, винаги като че ли не се справяме достатъчно добре. Още един пример. Вчера разбрах за един дебат и едно гласуване в комисията по е, социална заетост относно майчинството и отпуска по майчинство. Всички искаме жените да не се дискриминират на трудовия пазар, но когато ножа опре до кокала, на лице винаги са само корпоративните интереси. Параграфа, който обръщаше тежестта на доказване, сега е заличен. Става въпрос за случаите, в когато един работодател уволнява бременна жена. Така че си мисля, че трябва да наложим практически мерки, Поставянето на ударението върху жените в ситуация на криза е важно, но трябва да се говори и за други засегнати слове на обществото. Жени, които са пред пенсия, жени, майки и така нататък. Трябва да се разгледа, освен това, работата за в бъдеще. Трябва да видим какъв ще е трудовия пазар, какво ще е обществото, каква ще е неговата структура след 20 години. Трябва да предприемем мерки, да сме готови от сега. Данъчната стратегия също е нещо важно. В моята страна, Холандия, вече от години разполагаме с всякакви данъчни стратегии, които помагат на жените да останат вкъщи и да се грижат за децата си. Трябва да въведем корекции там, където няма достатъчна закрила. И накрая, много коментари имам, но последното, което искам да кажа, е, че е на лице е необходимостта от повече проучвания, свързани с насилието и с всякакви други аспекти. Как, например, и защо в някои страни бащите участват много повече в отглеждането на своите деца, отколкото в други страни, какви са променливите фактори. Искаме нужда от показатели, от данни. Холандия вече е отговорила на всички критерии на Лисабонската програма относно заетостта на жените. Не става въпрос обаче дали жените работят 2 часа на седмица или 12, казва оратора. Във всички части на света жените трябва да могат да са економически независими. Имаме нужда от данни в това отношение, конкретни цифри. Благодаря ви за вашите изказвания. Ще ги използваме в нашия доклад. Благодаря, госпожо Корнелисен. Искам да приветствам сега госпожа Белинда Пайк, директор за равенство между мъжете и жените, генерална дирекция Трудова заетост на комисията. Имате думата. Благодаря. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме в това изслушване. Освен това, благодаря за възможността да чуем изложените възгледи. Очакваме с нетърпение доклада на комисията, който след това ще бъде изпратен в пленарна зала. Може би трябва да поставя някои от повдигнатите въпроси в техния контекст. Първо, говори се за известните промени в структурите на комисията и как ще работим по отношение на равенството между половете. От една страна имаме промени, от друга страна имаме обаче голяма доза приемственост. Нека да обясня. Моята дирекция говори и се занимава най-вече с равенството между половете и изкоряването на дискриминацията в Европейския съюз. Ние сме важна част от Генерална дирекция Трудова заето, социални въпроси и равни възможности. Нашия комисар ще бъде комисария в областта на правосъдието, фундаменталните човешки права и гражданството. Това ни дава две предимства. На първо място ще можем да работим в тясна връзка с политиките по социалната заетост и равенството. Това е важно за нас, важно е за всички политики в Европейския съюз. Добре е, че ще работим в сферата на социалните възможности, включително и социалния фонд. Тук обаче има и друг аспект и това е включването на другите аспекти, на тези аспекти в политиката по комуникация. Засяга се и Генерална дирекция Свобода, сигурност и правосъдие. По отношение на равенството и насилието срещу жените, мога да кажа, че нашия комисар сега се занимава и с равенството между половете и с насилието по признак пол. Това само по себе си носи доста положителни неща. Надяваме се, че заключенията на Испанското председателство ще бъдат приети на 8 март. Работим в тясна връзка с колегите от Свободата, Сигурността и Правосъдието. Имаме комисар, който е сериозно отдаден на каузата. Е, така че виждате, че има много възможности, които възникват ако разбира се парламента избере новата комисия, това е във вашите правомощия. Искам да кажа още някои неща и да дам възможности на другите да се изкажат. Естествено, първо, по отношение на процеса, свързан с допълнителните действия по пътната карта. Въпреки, че председателя Барозо трябва те първа да обяви своята работна програма, ние изчакваме да видим какво ще залегне в пътната карта, каква стратегия ще има. Председателя Барозо през март миналата година в Страсбург проведе една среща с представители на хората, които работят в областта на човешките права, за да се разгледат какви са приоритетите за в бъдещето и каква трябва да бъде пътната карта най-вече в контекста на економическата криза. Изключително важно е да се види какви бяха промените след като изготвихме стратегията. Депресиращо е да отбележим, че не сме се справили добре и че наред с приоритет от пътната карта има и други неща, с които трябва да се заемем. Това е отправната ни точка в работата. След една мащабна конференция миналата година, на която участваха различни заинтересовани лица, се изготви становище от Консултивния комитет за равените възможности между мъжете и жените. Това е комитет, който съдържа представители на институциите, на социалните партньори, неправителствени организации и така нататък. Заключенията ще бъдат предоставени на докладчика и на вашата комисия, за да ви помогнем в работата. Радвам се, че лобито на европейските жени току-що разпредели, раздаде резултатите от своята работа по отношение на Пекин и платформата за действие. Между другото, от миналата седмица имаме един обстоен доклад по отношение на прилагането на Пекин плюс 15. Може да видите какво става в момента в областта на равенството като цяло. Препоръчвам ви това проучване. Стратегията за която всички говорим, ще представим през юли, така че е добре вашия доклад да дойде през а, май. Не искаме да надхвърляме сроковете от юли, защото Белгийското председателство иска да работи възоснова на нашата стратегия. Та тази стратегия ще се основава на двойствения подход по отношение на интегрирания подход за включването на равенството между половете. Важно е да се отбележи външния аспект трябва да има последователни послания, свързани с равенството между половете към нашите партньори в целия свят, по същия начин по който се обръщаме към нашите партньори в Европейския съюз. Трябва да разгледаме в стратегията и управлението, как се правят нещата, защо се правят. И така стигаме до взаимодействието между институциите. Белгийското председателство е готово да работи по заключенията на стратегията. Освен това се надяваме по време на унгарското председателство да има укрепване на така наречения пакт на съвета за равенство между половете, защото равенството между половете не може да бъде постигнато само от нас. Ние трябва да използваме всички възможни средства и структури. Това означава, че трябва да следим внимателно всичко, което се случва в Европейския съюз. Изключително важно е да не се изпускат възможности за включване на аспекти на равенството между половете в други стратегии, като Европейски съюз 2020, например. Шведското председателство по време на своя мандат подчерта как равенството между половете допринася за економическия растеж. Ливия Ярока подчерта това. Много се радвам, че имахме такива заключения на председателството. Трябва да преповтаряме необходимостта от включването на стратегията в стратегията Европейския съюз 2020. Плана за действие от Стохом също е важен. За него ще говорим скоро. По отношение на интеграцията на ромите, по отношение на стратегията за хората с увреждания, всичко това трябва да включва равенството между половете. Демографските аспекти, стратегията за демографията на Европа също трябва да ги включва. Надявам се, че тя скоро ще бъде представена. Трудността по отношение на стратегията ще бъде следната. Хем трябва да се говори за стратегически аспекти, хем трябва да се покрият всички проблемни области. Трябва да видим как основните политики на Европейския съюз ще включат равенството между половете. Има две приоритетни области обаче. На първо място разминаването във възнагражденията. Това е пример за неравенството. Естествено, между държавите членки има сериозни разминавания, само че винаги има разминаване в плащането. Защо има такова разминаване? Защо има такива нера, нерав, такива неравности в заплатите, след като кажем защо, трябва да разберем и как да се справим с проблема. Освен това, в новата стратегия трябва да продължим да разглеждаме въздействието върху мъжете на стратегията за равенството. Когато говорим за съчетаването на личния и професионалния живот, е, винаги казваме, че мъжете по различни причини не се възползват от тези възможности за съчетаването на професионалния и личния живот. Е, мъжете много по-малко взимат е, отпуск за отглеждане на децата си. Ще говорим повече за това, когато говорим за споразумението с социалните партньори. Защо обаче мъжете са по-застъпени в някои професии, а жените не. Ако искаме жените, например, да работят повече на менеджерски позиции, защо да не вкараме повече мъже в класните стаи, като учители? Много е важно за следващото поколение деца да видят, че мъжете и жените са еднакво представени във всички професии. Защо не е в детската градина? Не само в училищата. Благодаря, госпожо Пайк. Сега е време да дадем възможност на останалите участници да зададат своите въпроси. Искам да приканя всички и да им кажа, че трябва да се задават въпроси, а не да се правят коментари и изказвания. Освен това, въпросите трябва да са кратки и трябва да дадем възможност на нашите експерти да дадат своите отговори. Първо давам думата на госпожа Гарсия Перес. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към благодарностите изказани към нашите ораторки. Мисля, че те наистина изложиха факти, истински факти. Не можем да не подкрепим всичко, което казаха. Не можем да не подкрепим, че е необходима по-нататъчна дискусия за равните шансове на мъжете и жените. Ние като жени не можем да не сме ядосани, разочаровани. Говорим за пречки, проблеми, трудности. Но трябва да обърнем поглед и назад, за да видим какво вече сме постигнали и как, как сме направили възможен този път, по който вървим към равните възможности. Да, продължава да има проблеми. Ето защо трябва да обединим усилията си, да ги влеем в отделни механизми, контролни механизми. Имаме съответното законодателство, имаме инструменти, трябва да разработим и други контролни механизми, които да прилагаме, например, за борба срещу бедността различният опит, който имат държавите членки, трябва да се обмени, за да се използва най-доброто от него. Що се отнася до обясненията, които даде Белинда Пайк по отношение на компетентността и правомощията в областта на равните възможности и тяхното разпределение в Европейския съюз. Ето с това е свързан въпросът ми към нашите ораторки. Сега говоря за Европейската комисия, но можем да минем и по-надолу по иерархията и да стигнем до местните власти. Разумно ли е да имаме единен форум, единен орган на тези институции, който да се погрижи за предприемането на съответните мерки за осигуряване на равенството. Да, това може да бъде реална задача, но ни трябва и нещо видимо, нещо на което да разчитаме. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е адресиран до представителката на комисията е, и се отнася за демографската криза. Ще ви дам един пример. Е, към 2010 година по настоящем в България има 65% пенсионери жени и 35% мъже. Измежду държавите членки се наблюдава 10 годишна разлика по показателя очаквана продължителност на живот. Към 2030 година ще има още 30 милиона пенсионери в Европа, което е, следва, че демографската криза има много сериозен полов аспект. Както се чу тук, е, е, възрастните жени в Европа са в крайно неравностойно положение. И питам комисията, възнамерява ли да ревизира пътната карта предвид тези констатации с акцент най-вече върху достъпа до е, здравни грижи за тези жени, които вече, както казах, са в неравнестойно положение. Благодаря. Благодаря на е, изказалите се. Вие повдигнахте някои много важни въпроси. Госпожа Велбио, спомена финансовата криза и каза нещо много интересно, именно, че жените нямат влияние, доколкото не са допускани до вземането на решения в този сектор. Много интересна мисъл. Вие споменахте и нещо ново, обаче, и то е за връзката между равенството на жените и мъжете и правата на човека от друга страна. Онова, на което ставаме свидетели навсякъде в Европа по-настоящем е, е следното. От 2002 година насам, като започнем, тогава Европейският съюз приема директива по, по половите въпроси, която между другото предвижда всяка държава членка да създаде институт за равенството на половете, какъвто има на общо европейско равнище по настояще но, но това държавите членки не изпълниха. А, а пък в Великобритания, например, Института за равенството на половете е слят с няколко други института, създаден е общ институт за правата на човека. Тоест въпросът за равенството на половете се обема е, внася се в рамките на правата на човек. Единствено в Испания все още имаме институт за жената – Не знам това дали е в полза е, на напредъка е, в областта на равенството на половете. Наистина в областта на правата на човека има повече ресурси, е, има възможност за интегриране на действията, за прехвърляне на опит между областите, но както каза госпожа Ерока, ако вземем положението на жените от ромски происход, те са жертва на, на, друг, на друго едно потисничество в сравнение с мъжете от ромски происход. Към това, като се добави, например, някакъв физически или умствен недък, жената пак е в е, далеч по-неравностойно положение от е, съответните мъже. А въпросът към госпожа Демолин е такъв. Според мен е, е много интересно, много, много е важно да насочим вниманието си към най-уязвимите жени в нашите общества. Каза се тук, че е, с застаряването на населението възрастните жени стават повече от възрастните мъже. Но не съм сигурна, че добре разбрах казаното от вас за разведените жени. Казвате, ако те намерят нов партньор, мъж в живота си, биха се върнали към някаква нормалност. Това не, не ми е особено ясно сякаш за една жена, която се е развела, нормалността, според мен, поне се изразява в грижата за децата и професионалната си кариера, вместо да хвърля всичките си усилия за намирането на нов мъж. Благодаря. Давам думата на госпожа Матиери и след това професор Марсела Коси. Благодаря, госпожо председател. Първо искам и аз да благодаря на нашите ораторки, най-вече за това, че ни дадоха толкова много идеи и хляб за размисъл по теми, с които се занимаваме ежедневно в нашата комисия по равенство между пол половете. Дадоха ни и нови идеи които ще ни накарат да търсим по нов начин нови решения. Два а, въпроса Единият към госпожа Дамолин. Първо благодаря, че споделихте огромния си опит на бран в различни страни в Европа, особено в областта на съвместяването на професионалния и семейния живот. Въпросът ми е кои стратегии, кои методи за анализ и изследване според вас са най-удачни за бъдеще? И един въпрос към госпожа Уолби как мислите, необходимо ли е да се разработи харта на основните права на жената? Благодаря, госпожо Матера. Искам да ви напомня, че когато се изказвате, имате не повече от една минута. И става въпрос за въпроси, а не за коментари. Давам думата на професор Марсела Корси. Eh, Благодаря, госпожо председател. Държа да подчертая необходимостта от е, това че а, въпросът за равенството е свързан и с въпроса за интерсексуалност. Трябва да обърнем поглед назад, да видим какво сме направили до тук и то не само на фона на дефинирането на някакви моментни фактори, или временни фактори. В момента има работна група, която работи, но все още не е по напълно задоволителен начин. Трябва да се разработят индикатори за оценка на ролята на жената в семейството, например. Статистиките трябва да се разбиват и по този признак а базите данни в това отношение за сега са недостатъчни и в повечето случаи недостъпни за европейските граждани. Индикаторите, с които се работи в момента, не отчита в достатъчна степен например, разликата между различните типове семейства. Структурата на семейството е много важно. Благодаря. Давам думата на Вики Клейс от ЕППФ. Okay, thank you, Madam Chair. I'm here. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да кажа, че IPPF е, участва в изработването на е, доклада е, за женското лобиране но аз бих искала да е, е, е, засегна с един въпрос, ако все още може да, да, да ми отговорят. Три области, които до някъде не са представени в доклада. Първата е здравеопазването и, и, и здравето, и специално половото и репродуктивното здраве. Чухме колко важно е то за, за бъдещето на жените и мястото им в обществото. Другият въпрос е за е, половото насилие може би по-нататък ще засегнем този въпрос в изказванията на нашите докладчици. Дали не би трябвало да се отдава повече внимание на, на половото възпитание и, и образование на е, подрастващите, на момчетата и момичетата, за да се избегне това насилие. И накрая е, правата на, на човека е, наистина. Е, е, трябва да имаме предвид, че жените трябва да полагат двойни и тройни усилия за отстояват все същите права на човек. Госпожа Луиса Антолин от Виден Work. Е, Здравейте, аз съм Луиса от мрежата Райд. И искам да попитам най-вече за онези глави от новата стратегия, които се занимават с равенството на възможностите във външната политика на Европейския съюз. Ораторките казаха, че е имало напредък. Внимателно слушах госпожа Белинда Пайк и съм малко обезпокоена, защото тази област се засяга доста мъгляво в сравнение с предишната стратегия. Много са малко индикаторите координация, съвместимо с други политики, например търговска политика, политика на развитие. Всичко това не се спомена. Смятаме, че е важно Европейският съюз да насърчава ролята на а, равенството на възможностите и в външната политика. Нашият свят се глобализира, не можем да се грижим само за гражданките на Европейския съюз, има и други по света и всички ние е, се влияем взаимно. Има външно-политически отношения на Европейския съюз с други, но ние търпим и влиянието на трети страни в Европейския съюз. За това искам да попитам и най-вече да се уверя, е, че тази нова глава ще бъде посветена по-силно на външната политика. Ана Гонзалес Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е адресиран към професор Дамолин. Бихте ли приела, смятате ли, че е уместно да добавите още нещо в, в, към вашата теза? Например, какво да бъде отношението към една възрастна самотна жена, която няма финансовите средства е, да е, отиде в, в специален дом е, за полагане на грижи към нея. И, има ли възможност за някаква финансова помощ на общоевропейско равнище за такива жени? и поначало е, за, възрастните, за възрастните жени е, би, би, би трябвало е, да има особена политика за тях според вас или въобще как мислите по този въпрос. Като тази връзка, разбира се, трябва да имаме предвид и мястото, и ролята, и, и състоянието на онези, които полагат грижи за, за възрастните хора, други членове на, на тяхто семейство, техни близки. И накрая, смятате ли, че е уместно да се признае взетия от член на семейството, мъж или жена избор, да остане известно време вкъщи по семейни причини? Благодаря сърдечно на всички, които задаваха въпроси. Ще имате допълнителна възможност след втория дискусионен подиум сега ще имате възможност да чуете отговори от страна на нашите експерти. За съжаление, обаче, поради напредналото време, ще трябва да огранича вашите възможности за изказване, така че 3 минути на всеки един от експертите за отговор. Имаше въпроси, зададени към госпожа Пайк. Започваме с госпожа Валби. Зададоха ми няколко въпроса за правата на човека във връзка с е, правата, е, хартата е, за основните права и свободи на жените. Това се препоръчва. Бях зададени въпроси за сексуалните и репродуктивни права и така нататък. Води се един мощен, можем да кажем, международен разговор по тези въпроси, но, но този разговор не е институционализиран е, в Европейския съюз. Има ли предимства и недостатъци тази идея? Според мен този разговор е особено полезен е, в областта на насилието е, срещу жените. Вероятно би имал принос и към въпроса за репродуктивните права. На международно равнище, според мен, е крайно време Европейският съюз да упражнява натиск върху ООН срещу позицията на Съединените щати по въпроса за сексуалните и репродуктивните права. Знаете, САЩ има нова администрация и сега е подходящият момент въпроса отново да излезе на дневен ред на международно равнище, имайки предвид още повече, че президентът Обама не е предубеден по този въпрос сега е моментът Европейският е, съюз да подеме инициативата и да я положи, е, е, да положи този разговор за сексуалните и репродуктивните права в контекста на правата на човек. В Европейския съюз поначало има силни институции за правата на човека и, и те би трябвало да се запазят и доразвиват. Вие сте права наистина, че в повечето случаи, в които се наблюдава сливане на различните институти, работещи за равенството с, други институти в областта на правата на човека, е, се получава отслабване на ролята им за равенството на половете и това е достойно за съжаление. Друго би било ако в рамките на един институт за правата на човека въпроса за равенството на половете се извежда като особено направление, но това не се прави. Е, трябва, трябва да, да разгледаме въпроса, да, да, отново да го върнем на дневен ред. преди, преди да се слеят институционално тези направления, е, е, сякаш институтите, специализиращи в правата на човека, имаха отношение към равенството на половете. Сега, парадоксално, е, този фокус, тази насоченост се изгубила и трябва да направим нещо наистина. Благодаря, професор Дамолин. Благодаря много за зададените въпроси беше попитано по-специално за демографския проблем. Много от взелите думата засегнаха въпроса за възрастните жени. Мисля, че тук става въпрос за проблем, който полека-лека може да се превърне в огромна опасност за нашето бъдеще. Беше попитано, например, дали имам конкретни предложения по отношение на оказването на помощ и подкрепа на тези жени демографите не се занимават точно с такива въпроси. Става въпрос за това жените да могат да бъдат а, подпомагани по домовете си. Например, в момента се обсъжда въпросът за създаването на а, общности между жени, които да бъдат обслужвани вкъщи. Другия проблем самотните жени в никакъв случай не съм казала да си търсят нови мъже, за да се оправи положението им. Разбира се, че могат да го направят, но в периода, в който са самотни, в който нямат съпруг, който да участва в финансирането на домакинството и децата, те изпитват огромни трудности. Казах, че това би могло да бъде и преходен момент в живота на една жена, но това е много опасен преходен момент. Самотната жена която не получава и издръжка от бившия си съпруг, който не, просто защото той не желая да изпълни задълженията си, има огромен проблем. Този проблем, разбира се, че може да се реши, ако тя намери нов партньор и тя може отново да заживее по нормалния начин, но никога не съм казвала тези жени непременно да си търсят нови партньори. А по-скоро говорих, например, за оказване на помощ от държавата, когато бившият съпруг не изпълнява финансовите си задължения. Тези жени трябва да бъдат интегрирани обратно в а, професионалния живот. Друг проблем, който беше подчертан, нови методи на изследване. Какво трябва да се направи, беше повторено няколко пъти, нещо за което и аз съжалявам. Няма статистики, които да са разбити в достатъчна степен по полове. Няма такива банки, бази данни. И то трябва да се разработят такива индикатори, че статистическите данни да бъдат хомогенни и сравними на европейско ниво. Тук искам да добавя, че, се прове... че е необходимо да се провеждат и изследвания на място просто да бъдат изслушвани жените. Не бива да гледаме на политиката като на някаква свръхструктура. Самите жени трябва да помагат и да участват в вземането на решенията. Като казвам изследванията на, изследвания на място, говоря за фокус групи, за изслушване на жените и техните проблеми. Благодаря. Благодаря, госпожа Мариса Солето. Благодаря за 10 минути, които имах да разположение преди малко, ми беше трудно да кажа всичко, а сега за 3 минути да не говорим, но във всеки случай благодаря за интересните въпроси. Първо, международните отношения и външната политика. Смятам, че е спешно необходимо Европейският съюз да и жените в развитите индустриални страни да осъзнаят проблемите на жените в развиващите се страни, нещо, което да залегне в реалната международна политика на Европейския съюз. Смятам, че е много важно това, че Европейският съюз най-сетне пое водещата роля за приемането на резолюция на съвета по тези въпроси. Защото тук става дума за съвместни мерки, които трябва да се предприемат от Европейския съюз. Равенството на възможностите засяга всички нива, така че трябва да се зададе съответната организация и съответното финансиране за да може на всички нива да има хора, които отговарят и се занимават с равенството. Ако нямаме такива гаранции от институциите, ако тази идея не се институционализира, тя ще потъне. правата на човека, равните права на жени и мъже трябва да се въплатят в реални мерки. А, възоснова на своя опит и това, което знам от другите, които наблюдават равните възможности в моята страна, мога да кажа следното. Не е трудно да се говори за равенство на шансовете в отделните сектори, на отделните нива, но нещата трябва да излязат извън секторните граници. Ние, жените, вече сме се преборили за антидискриминационно а, законодателство. Но има и дискриминация по етнически признак. До сега някои се правеха, че едното няма нищо общо с другото. Има най-разнообразни форми на дискриминация и точно към тях трябва да подходи много сериозно. И на последно място здравето на жените и разпределението на задълженията в семейството. Благодаря. Давам думата на госпожа Пайк. Имаше въпроси към нея относно демографското развитие. Yes, let, let, I'll be, I'll have a chance to speak later, so I'll just... Аз ще има възможности по-късно да се изкажа, така че сега съвсем накратко ще отговоря. Най-напред, е, е, разбира се, сегашната демографска ситуация дава допълнителни основания на всичките ни действия по стратегията. И това, разбира се, трябва да бъде ясно заявено както в новата стратегия за равенството на половете, така и е, в, в, в всички мерки, които се вземат в областта на пенсионното осигуряване – всички тези мерки наистина трябва да бъдат основани на схващането за различното положение на половете. На второ място, много се казва това колко е важно да има съпоставими данни. Да, да, разбира се, нуждаем се от повече такава информация. Но нека не подценяваме вече събраното. И просто трябва да го използваме по-добре. Е, ние в комисията работим с статистическите служби на държавите членки, за да дезагрегираме редица е, количествени показатели по пол. И, и ги използваме в своите доклади. Е, последният доклад на комисията, излязъл преди коледата за равенството на половете, съдържа много важно приложение, посветено именно на статистическата информация и, и, например, във връзка с риска от изпадане в положение на бедност. И при това редица страни, Словения, България, Латвия, Естония, Румъния и прочие, в тези страни жените над 65 годишна възраст са изложени на далеч по-голям риск от бедност, отколкото мъжете ролята на мъжете. Е, беше проведено изследване на Евробарометър, резултатите ще бъдат публикувани скоро. Е, те са доста интересни. Е, да вземем един въпрос, който се задава. Ако жената печели повече, следва ли мъжът да си остане вкъщи да се грижи за децата? Въпросът е основателен, но изненадващо висок процент от респондентките жени отговарят не по-нататък. Кой да поеме главната отговорност за отглеждането на децата? Изненадващо висок процент от отговорните жени твърдят, че именно жената би трябвало да се грижи за децата. А, така че тези резултати само сочат колко сложен е въпросът. любопитното е, че дори жената да, да получава по-висока заплата, преобладаващото мнение е, че е, жената трябва да, да си остане вкъщи, да се грижи домакинство и така нататък. Накратко за изпълнението на практика на прието законодателство. Естествено, комисията упражнява правомощията си по е, наблюдението за, за транспонирането на законодателството. Но, но там нататък стои въпроса и за упражняването на правата. Няма смисъл да имаш права, ако не ги упражняваш. И, и в тази връзка социалните партньори, неправителствените организации имат да играят сериозна роля. През едните години е, е, ще работим в, в далеч по-тясно сътрудничество с вас от неправителствения сектор, за да просвещаваме гражданите за правата им. И в тази връзка е, правата на, на човека, нека не забравяме, че е, в свода на европейското законодателство има сериозен акт за равенството на половете, има международна конвенция, е, хартата на Европейския съюз на правата и основните свободи вече е част от договорното право на Съюза. Е, така че преди да търсим възможности за приемане на ново законодателство, нека помислим да, дали не би трябвало да, да се постараем действащото наистина да действа. Огромни благодарности на всички вас, на поканените експерти, които определено допринесоха както за засилване на нашето познание, така и за един интересен дебат. Продължаваме нашия семинар. Преди да приветствам втория дискусионен подиум, искам да ви кажа няколко неща. Част от ораторите до сега говориха твърде бързо и е трудно за устните преводачи да превеждат. Искам просто да ви напомня, че не трябва да говорите твърде бързо. Един друг участник каза, че когато става въпрос за превода на различни езици на думата председател, някои езици подчертават мъжкия характер на думата. Казват председател, а пък специално на шведски езика на председателката думата няма род. Искам да подчертая това обяснение от преводачите. Преминаваме нататък. Дискусионен подиум, инструменти и средства за ефективна стратегия на Европейския съюз. Първо искам да приветствам тук госпожа Мирия Василиадо, генерален секретар Европейско женско лоби Брюксел. Добре дошла. Десет минути. Имате думата. Good morning, everyone. Добър ден на всички. Добър ден на Комисията по правата на жените и за това, че покани представител на Европейското женско лоби. От дълго време сътрудничим ползотворно с вашата комисия. Благодаря най-вече на председателката за това, че ни включи тук в този семинар. С много от вас вече сме работили, виждаме познати лица от всички политически партии. Вие сте давали своя принос за нашата работа, особено по последната ни кампания за жените в процеса на взимане на решения. Приветствам факта, че тук има представители на всички политически партии и това ни вълнува изключително много. Вече се каза, че предстоят трудни времена, особено с оглед на настоящата финансова и економическа криза. Освен това, Пекин плюс 15 се чества тази година, влиза в сила Лисабонския договор имаме равенство между мъжете и жените, което вече е включено в портфела на новия комисар в областта на човешките права. Какво означава това за нашата работа? И така, на първия диапозитив, просто да ви напомня кои сме ние, ако не си спомняте или не знаете. Ще говоря освен това за силните страни на новата пътна карта, предизвикателство, препоръки за бъдещето. Това е най-важното. Така, първо, ние сме най-голямата организация, по чиято шапка са женските асоциации в Европейския съюз, с повече от 2500 организации като членки. При нас работата се основава главно на членството. Концентрираме се на европейско ниво, но не само на местно, но и на международно ниво. Покриваме различни сфери на работа. Ще говоря за силните страни на пътната карта между 2006 и 2010 година. Тук а, се покриват а, всъщност всички аспекти, които засегна комисията. Ние сме участвали в повечето политики, естествено и в Конститутивния комитет за равенството, но там държавите членки имат по-голяма роля. По отношение на силните страни на пътната карта, вече много се спомена, няма нужда да продължавам. Искам обаче да цитирам онова, което представихме на комисията. Пътната карта е по-скоро нещо като вътрешен координиращ механизъм за Европейския съюз и за Европейската комисия а не толкова задължителен документ за политиките. Той се, тя се основава на доброволното участие на различните служби в държавите членки. Тук спираме и искам да кажа, че имаме нужда от стратегически план за действие, стратегическа пътна карта, в която да има очертани конкретни механизми, и много се радвам, че Белинда Пайк говори в тази насоченост. По отношение на силните страни на пътната карта, трябва да кажа, че в нея се включват елементите на интегрирания подход, така наречения джендър мейнстриминг и конкретните действия. Пътната карта цели да постигне равенство между половете във всички сфери на живота, макар че в някои сфери се поставя ударението. Освен това се включват приоритети, които надхвърлят заетостта и социалните политики, като насилието срещу жените, жените в процеса на взимане на решения, образованието и развитието в областта на сътрудничеството. Ще се върна на този въпрос. Предизвикателствата вече бяха споменати, няма да говоря твърде надълго и на широко. Сега имаме финансово-економическа криза. Искам да кажа, че ние разполагаме с една система, която до голяма степен демонстрира, че всъщност не е добра. Тя се провали. Така че трябва да разгледаме нови възможности. Защото сега в тези ужасни времена имаме възможност да работим по нов начин в различна посока. Изключително важно е да се подчертае важността на това да няма намаляване на ресурсите за политиките за равенство между половете и политиките насочени специално към жените. Имаме нужда от планове за възстановяване, които трябва да преминат през оценка на въздействието, от гледна точка на въздействието върху половете. Тук се обръщам към комисията. Освен това трябва да се справим с отрицателните последици върху жените, относно намаляването на обществените разходи, най-вече разходите за отглеждане на децата. Естествено става въпрос и за възрастните хора. Ще се върна на този въпрос. Искам да ви кажа, че вече сме издали една декларация, в която има ясни препоръки относно действието спрямо жените в ситуация на економическа криза. В момента заедно с Оксфам провеждаме проучване за влиянието на кризата върху жените. Не искам да говоря, тъй като още нямаме резултати и трябва да обсъдим конкретни факти, естествено. Има нещо наречено невидимата криза. Това не се обсъжда на дълго и на широко. Още нещо, освен това, беше споменато от професор Валби тази сутрин в отговора към въпросите към нея това е, че равенството между жените и мъжете е цел сама по себе си. През последните 5 години казваме, че имаме нужда от равенство, защото имаме нужда от растеж, имаме нужда от а, работни места, имаме нужда от а, силна економика и така нататък. всъщност имаме нужда от равенството в неговия чист смисъл равенство само по себе си. Защото равенството е нещо повече от растеж и работни места. Имаме нужда от координация на европейско и национално ниво. Много се радвам, че много от вас говориха за това, че равенството между мъжете и жените не трябва да се губи в дебата, наречен равенство за всички. Тук имаме цели за цяла Европа, много говорим, но нищо не правим. Има конкретни предложения от страна на комисията за борба с дискриминацията. Подкрепяме тези предложения. От, друго време, от друга страна обаче научаваме, че в същото време има сериозни пропуски по отношение на законодателството, свързано с борбата с дискриминацията. И на второ място, ако това законодателство дори да се приеме, се провали, какво ще стане? Ами нищо няма да стане и точка. И накрая, защитата на правата на жените, това трябва да бъде обсъдено. Чудесно е, че Испанското председателство говори, например, за насилието срещу жените. Испанците говорят за нуждата от правни основания, на които всичко това да стъпи на европейско ниво достойна защита, достатъчна защита на сексуалното здраве и защ... репродуктивното здраве на жените и техните права. Това трябва да бъде една цялостна стратегия на Европейския съюз какво става, е, когато се нарушават е, правата на жените в тази връзка? Ами, е, засягат се различни техни права, като това да имат възможност за законно извършен аборт в безопасна обстановка и много други. Приоритети за бъдещия стратегически план за действие Равенството между половете не е само липса на дискриминация. Може да има много политики, които да не са дискриминационни, но да не гарантират равенство. Ето, виждате, насилието, например, то не е достатъчно само по себе си. Справянето с него не е достатъчно, макар че е добро начало. По отношение на човешките и финансовите ресурси. Много се говори за това. Трябва да се гарантира обаче, че има един добре действащ координиращ орган. Това означава, че хората, които се занимават с равенство между половете, трябва да са експерти, трябва да са добре обучени и трябва да са забележими. Не трябва да са хора, които постоянно идват и си отиват, както често става, особено на ниво държава членка. Ами казва се, вие ще се занимавате в тази комисия по този въпрос за известно време, пък после не, само че това не работи. Е, причината за това, че не работи, че има твърде голямо текучество. Накрая, по отношение на стратегическия план, имаме нужда от а, е, стабилни, конкретни действия, имаме нужда от достатъчни финансови човешки ресурси. Какво имаме предвид? Трябва да надградим над съществуващите 6 основни области в съответната пътна карта трябва да въведем сериозни мерки за справяне с насилието срещу жените. Трябва да въведем задължителни мерки в тази област. Освен това, трябва да разследваме възможността за допълнителни правни основания. Трябва да добавим нещо изключително силно като формулировка по отношение на иммиграцията, интеграцията и предоставянето на обежище това не беше толкова неотложен елемент преди 6 години, когато подготвяхме пътната карта, трябва да има по-засилено дарение върху бедността, социалната изолация и здравеопазването. Това е изключително важно. Този въпрос придобива все по-голяма важност на ниво държава членка. Ще се опитам да приключа за една минута, не знам как ще го направя. Искаме да подчертаем, че въпросът за двустранния подход, за който говори Белинда Пайк, значи комбиниране на интегрирания подход и конкретните действия трябва да продължи. Нека да видим как да приключа точно Моята презентация е достъпна във вашите досиета по отношение на целите и показателите. Смятаме, че трябва да се справим с разликата в заплащането, трябва да се премахне пропаста между различните държави членки по отношение на услугите, свързани с грижите за лицата, които са зависими, различни от децата, какво да кажа още? Имаме нужда от пълно прилагане на съществуващите рамки за равенство. Това не правим. Имаме Пекин, имаме ЦЕДАО, всички държави членки са се присъединили, само че никой не прави. ЦЕДАВ, например. ЦЕДАВ е нещо добро, само че не е приложено от повечето държави членки. Това е един призив от моя страна към вашите правителства да направят това и да се гарантира освен това едно измерение свързано с половете, което да бъде включено в Европейския съюз и неговата стратегия за 2020 година. Комисията призвава за нещо подобно. Така приключвам, макар че не съм приключила с всичко. Благодаря ви за вниманието. Сърдечни благодарности. Аз съм първата, която съжалява за това, че разполагаме с толкова кратко време за тези толкова важни въпроси. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Одет Филип, координатор на Комисията за равенство между жените и мъжете към Конгреса на Португалската генерална конферен... конфедерация извинете, на работниците. Имате думата. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ми давате тази възможност да направя своя принос с предложения за бъдещата политика на Европейския съюз. Бих искала накратко да ви запозная с положението в Португалия. В португалската конституция след демократичната революция от 1974 година предвижда равенство на половете, социални права на жените, е, трудови права, е, но за сега тези е, разпоредби на Конституцията не се изпълняват на практика от законодателството, прието съгласно Конституцията. И това положение, разбира се, засяга най-уязвимите, най-социално слабите граждани на страната. Жените в Португалия е, по отношение на правото на труд са в крайно неблагоприятно положение. Е, същото въжи и за социалното и пенсионното осигуряване. Има законодателство за майчинството, но то е, е поставено под натиск практиката на работодателите е такава, че жените трудно могат да съчетават професионалния и семейния живот. Жените е, са 47% от активното население на Португалия. Повечето от тях работят в сектора на услугите. Повечето от тях са по-високо образовани от е, жените. При все това обаче през 2009 година безработицата сред жените е 6,6%, спрямо 9,2%, сред мъжете 55% от трайно безработните през 2009 година са жени във възрастта група между 25 и 34 годишна възраст само 33% от жените имат безсрочни е, трудови договори. 12,1% от трудещите се жени е, са на минимална заплата в Португалия, която възлиза на 475 е, евро, докато при мъжете е, този процент е 5,3%. Дискриминацията при заплащането е на лице и е при социалните плащания, отпуската за отглеждане на деца, за временна нетрудоспособност – и що се отнася до пенсионното осигуряване през 2009 година, размерът на пенсиите, получавани от жени, възлиза едва на 60% от а, размера на пенсиите, получавани от мъжете. Предвид сегашната економическа криза, още повече работодателите не спазват колективните трудови договори, интензифицират труда, удължават работното време и това, разбира се, допълнително влушава положението на жените. Все повече жени страдат от професионални заболявания, отново поради интензификацията на труда, а и поради това, че биват уволнявани винаги, когато работодателят съкръщава работни места една останала без работа жена много трудно може отново да си намери работа. Работодателите по-настоящем налагат 12-часов е, работен ден, 60-часова е, седмица. Това в значителна степен затруднява съчетаването на професионалния и е, семейния живот, имайки предвид още повече, че жените е, прекарват 16 часа на седмица заети с домакинска работа в сравнение с 2 е, е, часа и 3 четвърти за мъжете. Всичко това води до извода, че ние се връщаме назад. И въпросът е как да променим нещата, как да въвлечем цялото общество, и мъжете, и жените в усилията да бъде възвърнато равенството, солидарността и самата демокрация. Как да накараме работодателя да осъзнае социалната стойност на майчинството, на, на родителството поначало? Как да направим така, че трудът на жените да бъде съответно възнаграден? И то е, е съгласно колективните трудови договори. Моя опит на синдикалист, а и на координатор в Комисията за равенството на мъжете и жените в нашия синдикат сочи, че по место работа трябва да полагаме усилия да противодействаме на дискриминацията, да участваме в такива форуми като днешния, за да разясняваме широко какви са правата на жените да ги разясняваме и на жените, и на мъжете, да съдействаме на жените в процеса на колективно трудово договаряне, да отстояват е, правото си на равно третиране. В тази връзка разчитаме на Европейския социален фонд, е, на Европейската програма за равенство на половете, както и на Конвенция 100 на Международната организация на труда която е един много важен инструмент е, в процеса на колективното трудово договаряне. Така, по този начин, Международната организация на, на труда е, помага, оказва безценна помощ, бих казала, на синдикатите. Що се отнася до европейските институции, в частност Европейския парламент, тяхната роля е съществена. Парламентът трябва да е, очертава необходимата насока на политиката за постигането на равенство на половете. И в тази връзка европейският бюджет е, трябва да финансира все така проекти, за повишаване на равенството на половете. Необходимо е също така да се вземат мерки, защото държавите членки реално да е, регламентират равенството на половете и да прилагат на практика действащите актове. Да се борим за по-успешно съчетаване на професионалния с семейния живот, насочвайки усилията си най-вече към работодателите и въпроса за работното време. И широко трябва да просвещаваме е, обществеността за правата, е, които са дадени на, на гражданите, особено за е, отглеждането на деца. Светът, е, е, човечеството се състои от мъже и жени. Правосъдието, справедливостта е, е за всички. И ако сме убедени в това, то тази наша убеденост трябва да бъде засвидетелствана в ежедневното ни поведение. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Весела Караиванова от България. Тя е заместник управител на Националния осигурителен институт. Имате думата. Искам да ви напомня, че е изключително важно да говорите бавно, за да може преводачите да имат възможност да ви следват. Радвам се и за мен е удоволствие и чест да имам възможността да изложа пред всички вас позицията по отношение равнопоставеността на половете в моята страна в България – благодаря и на Антония Парванова за поканата, за това, че в момента Европейската комисия тази година определя като една много важна година за борбата с бедността и борбата на равните възможности. Ще се постарая да бъда кратка и да анализирам като цяло основните моменти по отношение на стратегията и новите възможности и аспекти, които е необходимо да залегнат в обновяването на новата стратегия – за да има въпроси в, за да има възможност в последствие на допълнителни въпроси и дискусията, която е много интересна. Какво е състоянието на равнопоставеността на половете в България? Съвсем накратко съм наблегнала на правната рамка и международните ангажименти, на основание на които България разработи своята национална стратегия. В Конституцията са заложени примери на равноправие и недискриминация. В Кодекса на труда това са специалните закони, Кодекс на труда, Закон за насърчаване на заетостта, Закона за социалното подпомагане, Кодекса за социалното осигуряване, Семейния кодекс и Наказателния кодекс. Това са специалните закони, които отричат и категорично забраняват всякакви форми на дискриминация, ограничават и привилегии, въз основа на които се дискриминират хората по пол и ограничения, които са залегнали в, в тези закони. Международните ангажименти на, на България и създаването на тези специални закони и уеднаквяване с европейската практика са вследствие от договора от е, Амстердам, договора от Ница, Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете 2006-2010 година и отворения метод за координация в областта на социалната закрила и социалното включване. Необходимо е да се отбележи, че Европейската пътна карта за равенство на половете е, е се, е приета и това е общата рамкова стратегия, която е послужила на България, за да създаде своята национална програма за равнопоставеност на половете. В Кодекса за социално осигуряване един специфичен закон е въведен принципа на задължителност, всеобхватност на осигуряването и равнопоставеност на осигурените лица. За съжаление, въпреки разпоредбите, които са заложени в тези специфични закони, въпреки изискванията, които налагат европейските нормативни документи, все още в отделни закони се създава възможност и липсва напълно условие за гарантиране на равнопоставеността на, на половете във всички сфери на обществения живот. Това обоснова и необходимостта в България да се създаде национална стратегия за равнопоставеност на половете, като водещите принципи в стратегията са спазване на правата на човека, равни права, равно участие, достъп до ресурси за жените и мъжете, балансирано представителство на половете при вземането на решения, което е много важно, партньорство, мониторинг и контрол – Институционално в България мониторинга и контрола е заложен, е заложен на Комисията за защита от дискриминация, чието председател се радвам да видя днес на изслушването и той е в залата, господин Кемал Еюб. И още веднъж доказва, че политиката, която е възприела моята страна, трябва да следва ограничаването на дискриминацията и обществения интерес и дебат по отношение на равнопоставеността на половете. Необходимо е да се повиши наистина чувствителността на обществото към нетолерантното и неблагоприятното отношение и към дискриминацията, която е основана на признака пол. Стратегическите цели и области на действие – много важни цели. В економическата област казахме е постигане на Лисабонската стратегия и областта на заетостта, примахване на разликите в заплащането на труда на мъжете и жените, равнопоставеност на половете в предприемачеството, в селското стопанство, в системата на социалната защита и борбата с бедността насърчаване на съвместяването на професионалния и семейните задължения и подобряване и ефективни политики в областта на гъвкавото работно време, гъвкавото заетост, разширяване на обхвата на социалните услуги за, за възрастните хора, за деца, насърчаване на, на равнопоставеността на половете във вземането на така важните решения в местното самоуправление, управление, премахването на насилието и на, по пол и трафика на, кор, на хора, равнопоставеността на половете в системата на, на сигурността. Необходимо е да се наблегне и на политики и на мерки, които да са ориентирани към промяна на стереотипите и то тези стереотипи, които възпроизвеждат нагласа и възможност за неравнопоставеност на мъжете и жените в сферата на медиите и образованието. Необходимо е като гражданско общество да бъдем непримирими и, и да имаме нулева, е, нулева толерантност към секстистските реклами и към модели на поведение в медийните изяви, които съдържат унизително или най-малкото пренебрежително отношение към жената. Нужни са промени в изборното законодателство, които да гарантират паритетно и на квотен принцип влизането на жени в политиката на избираеми позиции. На следващия слайд съм си позволила да направя анализ на съотношението мъже-жени в кандидатските листи за Европейски парламент 2005 година. Виждате при кандидатските листи процента на а, жените е 33, за разлика от процента на мъжете, който е 67. На, на следващата диаграма обаче виждаме вече избора за представители в Европейския парламент и виждаме, че в предизборните а, листи на основните партии, които излъчват представители в Европейския парламент, основно се придържат към равенство на двата пола. Отличници в тази насока са партия ГЕРБ, Синята коалиция и НДСВ. В партийните им листи се наблюдава редуване жени-мъже, като няколко а, от политическите партии ДПС, НДСВ, ГЕРБ издигнаха за водачи на своите листи жени. Позволих си да дам а, тази статистика, защото това е базисният тест за демокрация. Защото моментът на избор е един от най-реалните изражения на ценностите, които дадена политическа а, сила споделя. Разчитам, че и тяхната активна и гражданска позиция в парламента ще, бъде, ще спомогне за обединяване на и тяхната активна работа за постигане на реалната равнопоставеност на жените и мъжете чрез европейското законодателство и изискванията, които те ще имат към европейското законодателство тъй като сме на прага на обновяване на стратегията по равнопоставеност на половете и самата тема на днескашната дискусия е точно обновяване и възможностите и препоръките, аз бих си позволила да маркирам няколко аспекти, които за мен са важни както за моята страна България, така и важни за всички страни членки на Европейския съюз. Това е изграждането на цялостен национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете по смисъла на Пекинската платформа за действие, която е приета на Четвъртата световна конференция на жените в Пекин. Финансовата обезпеченост, много важна за работата на Националния съвет по равнопоставеност на половете и който е създаден към Министерски съвет в Република България. Европейските документи, които касаят насърчаването на равнопоставеността на половете, да предвиждат санкция към държавите членки, които не изпълняват препоръката на пътната карта. Мисля, че е необходимо да се постави изискване към националното законодателство и осигурителните системи да въведат и използват понятието родителски отпуск. Бих, се, бих споделила, че в моята страна, България, вече това нещо е решено и ние сме дали възможност на бащите да ползват отпуск при а, отглеждането на техните, на техните деца. Все още обаче, заради стереотипите, заради народопсихологията, той не е толкова широко разпространен, но се надяваме, че след като вече имаме, законово, а, имаме законова рамка и, възпо, и, и възможност, все повече бащи ще се възползват от него. Ам... Много е важно и съвсем накратко, тъй като коментирахме и възможността на местната власт да бъде по-активна в равнопоставеността на половете, мисля, че е необходимо да се помислят общинските съвети, които да създадат общински комисии за равни възможности на жените и мъжете, като консултативен орган за изпълнението и подготовката на национална стратегия за всяка една от страните. Много е важна и дългосрочната грижа в контекста на всичко за това, което говорихме, демографските проблеми, застаряването на населението и по-големия процент на жените извън а, активната трудоспособна възраст. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Преминаваме нататък по дневния ред. Сега искам да дам думата за 5 минути на членовете на парламента. Първо е госпожа Гурмай. Имате думата. Благодаря, благодаря. Уважаеми колеги, вероятно не сте изненадани, че жена е заместник. Аз трябваше да заместя в една друга комисия. На първо място радвам се, че има тук такива видни гости и дори колеги от България. Искам да поговоря малко за някои от най-важните аспекти за новите членове. Ако ми позволите, искам да направя няколко бележки относно чутото. Аз имам и колега тук, който ми помага. И така, на първо място имаме нужда от данни. Уместни, точни, конкретни данни, те са важни не само за да се оформят политиките, а за да се гарантира бъдещата еволюция. Мнозинството от европейските жени са изправени пред дискриминация възоснова на множество основания и трябва да им помогнем. Помня доклада на Ливия Ярока относно положението на жените от ромски происход. Естествено, ако не знаем колко са тези жени на брой, няма как да им помогнем. Това е първия ми коментар. Значи няма как да има ефективни политики без статистически данни. Аз лобирам от дълго време за получаването на такава информация и мисля, че всички колеги от комисията трябва да ми помогнат. По отношение на ресурсите, напълно съм съгласна. Имаме нужда от нови ресурси, за да се покрият политиките от пътната карта. конкретните цели трябва да са свързани с новата пътна карта и с наличните европейски ресурси. Искам да кажа, например, че от моята страна Унгария имаме положителен опит. Министерството на социалните въпроси създаде конкретни цели. Това е добра препоръка. Естествено, ние може да си говорим тук, но трябва да видим как се прилагат нещата на национално ниво от националните парламенти. Нямаме метод за гарантиране на равното заплащане. Радвам се, че колегата подготви доклад за равното заплащане. Говори се за 64 дни плюс и така нататък. В доклада се казва освен това, че ако нещата продължат както са в момента, след 70 години ще постигнем равенство в заплащането. Важно е компаниите, които имат повече от 100 служители, да формулират конкретен план за, това как ще постигнат равенство между половете. Трябва да се защитят жените и служителите, които са в неравностойно положение трябва да обмислим възможността и за някои нови елементи в администрирането на компанията. Естествено, третия елемент, за който говоря тук, е интегрирането на подхода в основните стратегии Европейски съюз 2020 и така нататък. В крайна сметка, плащането на жените на по-малко пари, отколкото заслужават и за същия извършен труд е нещо незаконно и това трябва да се отчете. Включването на насилието срещу жените в новата пътна карта е изключително важно. Онези държави членки, които не правят достатъчно в тази област, трябва да бъдат приканени да го направят. Отново имаме нужда от надежни, конкретни цифри и данни. Съгласна съм, че програмите за възстановяване от кризата трябва да бъдат синхронизирани. Правителствата вложиха много средства в възстановяването на финансовия сектор и в сектора на автомобилостроенето. Тези сектори бяха засегнати първо и най-сериозно, само че там работят много мъже, много повече мъже, отколкото жени. В много банки, когато жените бяха на ръководни позиции, кризата като че ли не се проявяваше чак толкова сериозна. Различните полове трябва винаги да бъдат очитани, когато се говори за стратегия за излизане от кризата. Освен това, последен коментар, тъй като не искам да използвам време. Някой попита къде се намира центъра за политики за равенство между половете. Притеснявам се, че ако този център остане в рамките на новия портфел при комисар Рединг, ще се загуби възможността за ефективни действия. Преди това имахме друг комисар, който се справяше отлично. Благодаря. Благодаря, госпожо Гормай. Давам думата на госпожа Яна Кодакис. Имате думата. Благодаря. Ами, дълъг път изминахме, момичета и момчета. Факта, че сме тук, показва, че пътната карта действа сравнително добре. В Великобритания през последните 100 години има сериозно напредване в областта на човешките права. Жените могат да гласуват, вземат различни професии. Жените стават пилоти, астронавти, взимат различни решения, купуват собственост, взимат решения относно своето здравеопазване мъжете също работят с жените за постигането на техните права, само че много може да се направи, както казаха много оратори. Мъжете и жените могат да получават, например, също възнаграждения за същите усилия, които полагат на работното място, отглеждането на децата е елемент, по който може да се работи, пенсиите и тяхното уеднаквяване – Насилието е сериозен елемент, сексуалната експлуатация, насилието в рамките на дома, жените в политиката е тема, която е изключително важна. Тук в парламента може да се обсъди това. Само, че ръководна роля трябва да имат държавите членки. Тук имаме жени от различни страни членки, те имат различен опит. Това означава, че трябва да зададем въпрос на къде вървим. Имаме нужда от европейска стратегия, така ли? Да, това е така. Само, че имаме нужда от стратегии и на ниво държава членка. Мисля, че говорим за жените на ниво държава членка, в крайна сметка. Не може да се приближим до жените, ако не го направим в рамките на държавата. Моята политическа група, Европа на консерваторите и на реформаторите, смята, че Европа трябва да играе координираща роля, а не ръководна роля. Ръководната роля трябва да е на държавите членки. От мое име искам да кажа, че можем да положим повече усилия в това да дадем възможност на жените да направят правилния избор. Кога навлизат на трудовия пазар, каква професия е, ще, в каква професия ще се включат и така нататък. Аз, например, може да съм направил избора да съм домакиня. Нищо лошо в това, само че трябва да осигурим достойно съществуване за тази кариера, защото това си е вид кариера. Трябва да защитим жените, групите в неравностойно положение, жертвите на трафика на хора, онези, които са принудени да проституират имаме нужда от много-много по-сериозни мерки в тази област. Образованието, например. Хората трябва да разберат какъв път сме изминали до сега. Жените трябва да разберат, че има различни неща от тези стереотипи, които, например, повеляват, когато се роди момиче, то да носи розово, пък момчето да носи синьо. За всичко това се изисква обучение, образование, но това не е само задача на държавите, а на неправителствените организации, на различни органи, които се занимават с равенството. Жените трябва да се третират достойно и по отношение на пенсиите, които получават. Ако една жена е домакиня в Великобритания, ако е избрала да бъде майка, тя не, не получава необходимото ниво на социална защита, което се отразява на, на пенсията. Жените трябва да бъдат третирани достойно, да получат известна доза независимост. Системите за социално подпомагане трябва да бъдат подобрени. Законодателството до известна степен може би може да помогне, защото аз не съм почитател на твърде широка нормативна рамка. Съвсем накратко, госпожа Василио, по отношение на вашите коментари, харесвам това, че казвате, че трябва да сме активни, да действаме изпреварващо насилието срещу жените. Не трябва да забравяме, че има насилие и срещу мъжете, обаче в Великобритания една на четири жени е подложена на насилие, един на шест мъже, така че мъжете скоро ще настигнат жените. Образование на национално ниво, да, но трябва и на местно ниво, защото ако отидете и се обърнете към беженците, те не знаят въобще какво става в Европейския съюз. Госпожа Филип, образование, да, само че на жените трябва да се вдъхне увереност, да се каже какво точно означава това, с което се избрали да се занимават. Някои жени могат да кажат, аз съм само домакиня, ама то не е само домакиня, това си е нещо много важно. По отношение на последния оратор, не промените законодателството в областта на заетостта. Трябва да сме много предпазливи. Ако просто се създава законодателство, няма да помогне на жените. То си има някакво законодателство, дали ни харесва или не, съществува. Не можем да имаме идеален свят. Мисля си, че законодателството трябва да се прави на ниво държава членка, защото те знаят как да го направят най-добре. Госпожа Пайк, не знам дали е госпожа или госпожица, предполагам, че е госпожа, вие казахте, че факта, че Жените много често избират да останат вкъщи, дори когато печелят повече. Това показва, че проблема е сложен, но много често това е вярно, което казвате. Благодаря. Казва председателката, давам думата на госпожа Пайк. Моля. Благодаря. Ще говоря съвсем накратко по част от нещата, които е, бяха засегнати. По последния коментар аз говорих за едно проучване на Евробарометър, което ще бъде публикувано съвсем скоро. Какво можем да очакваме? Има доста противоречиви неща. Неща, които не са ясни като информация, трябва да бъдем много предпазливи тук. Естествено, че държавите членки са изключително важни. Важни са социалните партньори, различните заинтересовани лица. Всичко това трябва да се отчете, когато се прави пътна карта, стратегия, мрежа, няма значение. Трябва да имаме необходимото ниво на мъдрост. Трябва хората на местно ниво да осъзнават какви са политиките, защото действията трябва да са на място чрез обществения, чрез неправителствения сектор. Трябва да се постараем все повече и повече жени да вземат ръководни постове. Има сериозни разминавания по отношение на професионалната реализация в това отношение. По отношение на Европейската комисия, преди да дойде Зита тук, обясних каква е структурата на комисията, структурата, която ще бъде всъщност бъдеща структура, но отчитам вашите коментари, Зита. По отношение на дискриминацията възоснова на различни показатели, която беше засегната от Ливия Ярока, различните аспекти на дискриминацията и най-вече дискриминацията възоснова на пола на лицето трябва да залегнат в нашата стратегия. Вече споменах въз... важността на перспективата свързана с пола по отношение на етносите, ромското население и така нататък. През последните 5 години разбираме се по-добре какво означава дискриминация на множество основания – Продължаваме все още обаче да уточняваме какво на практика означава това. Опитваме се да повишим информираността след държавите членки. Мисля си, че в Европейския съюз неправителствените организации, които работят на място, обръщат все по-голямо внимание на дискриминацията възоснова на множество различни фактори. Има важен доклад на съвета на Европа по отношение на интерсексуалността и трудностите, които са част от ежедневието на тези хора по отношение на законодателството, европейското лоби на жените казва, че има сериозни пропуски. Мисля, че малко преувеличавате. Ще продължим да водим дебата с вас като форум и с е, други заинтересовани лица. Миналата година направихме доклад по отношение на директивата за 2002 година. Брита Томсън говори за това малко по-рано парламента може би ще даде своята позиция. Директивата от 2004 година, която говори за дискриминация по пол извън работното място, първата директива основана на стария член 13, ще бъде обект на доклад от наша страна по-късно тази година. Ще видите, например, какво става в застраховането, в сферата на услугите, най-вече финансовите услуги. Ще разгледаме дали трябва да се покриват области, които не са били покривани до сега. Образованието, например. Така че в този доклад ще поговорим за тези неща. Не казвам, че ще предлагаме ново законодателство. Ако идентифицираме такава необходимост, ще започнем обичайната процедура, естествено. Онова, което предстои в момента е доклада за директивата от 2004 година. По отношение на насилието по признак пол, много колеги призовават за законодателство. Ще ни улесните, ако ни кажете с какво точно може да се занимава една потенциална директива. Искам да ви напомня, че през 2008 година и 2009 година Европейския парламент предвиди бюджет за едно проучване на това до каква степен е полезно да има законодателство в областта на насилието срещу жените. Ще има доклад по-късно тази година. Мисля, че по този начин ще успеем да видим какво точно трябва да е законодателството и дали да има такова изобщо, дали има директива на европейско ниво. Имаме заключение на съвета по време на шведското председателство. Те бяха очертани, ще бъдат прияти на 8 март. И накрая по отношение на интегрирания подход, така наречения джендър мейнстриминг. Винаги задаваме въпроса как да накараме хора, които не се занимават всеки ден с равенство между половете, да включат този аспект в дейността си. Независимо дали става въпрос за селско стопанство, дали става въпрос за човешки ресурси, за всяка една друга сфера. А ако тези хора осъзнаят, че това е неразривен елемент от тяхната работа, те ще вършат своята работа по-добре. Говорите за необходимостта от специалист по въпросите на равенството между половете. Всъщност трябва да има експерт по равенството в е, всяка една сфера на обществото, мисля, че вие като комисия може да поработите по този въпрос. Желая ви всичко най-добро. Добре, сега ще се върнем към въпросите от страна на останалите участници. Тук е, имам цял списък с желаящи. Първо искам да дам думата на госпожа Първанова. Моля. Uh, Благодаря ви, госпожа председател. Ще започна с последните думи на госпожа Пайк. От известно време се опитвам да е, установя всички области на политиката, в които трябва да, засегн, да бъде засегнат въпроса за равенството на половете, ораторката е прекалено бърза и не можем да следваме нейното изброяване на десетките области на политиката, в които наистина следва да бъде застъпено равенството на половете. И прочие. Този списък би бил още по-дълъг имам усещането, че тази стратегия и пътната карта имат свой живот, сякаш независимо от всичките ни усилия тук и в парламента и в Съюза като цяло. И ще дам още един пример. Комисията реши да проведе принципа за общественото здраве във всички области на политиката и, и усилията и е, някакси не, не бяха посрещнати е, с приветствие от всички е, държави. Но, но това е все пак пътят. Комисията би трябвало, и аз се обръщам към представителката на комисията тук, да излезе с такъв призив. Равенството на половете във всички области на политиката. If we have this mandatory approach and this Тоест, ако се възприеме един задължителен подход, равенството на половете е във всяка област на политиката точка. Това би отправило много сериозен сигнал към всички е, вземащи решения политици, председатели, министър-председатели, министри и така нататък. Благодаря ви. Е, так, е, фру Естрела. Obrigada, Presidente. Eh, começava por agradecer. Госпожа Естрела, е, благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко бих искал да благодаря на всички докладчици за много интересните е, доклади. Жените все още е, са обект на най-различни форми на дискриминация и по време на криза дискриминацията обикновено се влушава. Да вземем само заплащането на труда. Преди 5 години разликата беше средно 15% разлика в полза на мъжете. Сега вместо да се свива тази разлика, тя, тя расте вече е повече от 17%. Бих искал да се възползвам от възможността да обърна вниманието на нашите докладчици на, на няколко неща, особено на, на нещо, което особено ни, ни занимава в момента – и мен лично като докладчик по директивата за родителския отпуск. Това във връзка с а, а, съчетаването на, на професионалния и семейния живот. То е от съществено значение, за да се утвърждава равенството на половете и за да се постигне такова едно успешно съчетание е необходимо мъжете и жените да споделят помежду си всички задължения, всички отговорности и, и семейните, но и професионалните, трудовите. Е, тоест мъжете и жените трябва да бъдат равнопоставени е, по повод на професионалния е, и семейния живот. Въпросът ми е такъв. Какво смятате за е, евентуалното приемане на общностно законодателство, което да урежда отпуска по майчинство, съответно по бащинство. В някои държави членки има е, такова общо право на, на отпуск за отглеждане на, на деца – в европейското законодателство се говори за отпуск по майчинство и за родителски отпуск само. Е, тук има стереотипи, знаете, бяха споменати, които следва да бъдат е, преодолени. Госпожа Пайк цитира резултатите от изследване на Евробарометър, според които жените, независимо от правото си да продължат да работят след като са родили, предпочитат да, да останат у дома. Тук, тук, тук става въпрос за, за менталитет, наистина за стереотипи е, на мислене, но, но аз ви питам, не смятате ли, че е, е, задълженията на бащата и на майката към едно дете, оттам трябва да се започне, би трябвало да са еднакви. Благодаря, госпожа Тарабела. Господин Тарабела, благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа няколко думи и да отправя няколко въпроса най-вече към комисията. А, тук се каза, макар и не, не изрично, че е необходимо да се борим с стереотипите. Е, на пазара на труда, е, независимо от кризата, има доста свободни работни места, за които жените просто не могат да кандидатстват. В е, строителния сектор, заварчици, например, се търсят. И тук трябва да започнем още с професионалното обучение, с предразсъдъците и стереотипите е, по отношение на половото равенство още в образователната и учебната система е, е, като имаме предвид, че в самата образователна система на началната степен е, не се среща чак толкова много мъже е, учители. Тези предразсъдъци би следвало да бъдат разбивани с е, съответната кампания за обществено осведомяване. В началото на трудовата си кариера, след като отслужих, се е, опитах да, да си намеря работа и станах секретарка на, на, на съпругата си, която беше адвокатка. През деня и пишех на машина кореспонденцията, след това приготвях вечерята, не беше зле. Но, за борбата с стереотипите, наистина, нека се върна на това. Изключително важно е чрез обществени кампании да, да се борим с тези стереотипи. И, и на второ място, за насилието, на което стават жертви. Жените не мога да не, да не напомня е, за една кампания с происход от Канада, е, но, но много популярна в Белгия, насочена специално към мъжете, за повишаване на съзнанието им за, за всичките форми на тормоз и насилие, не само физическо. Това е кампанията наречена Бяла лента или Бяла панделка. На 25 ноември всички слагат такава лентичка. Преди е, години е, в е, Канада на тази дата едно момиче е убито, убито от, от един мъж, който е смятал, че на момичето не му е мястото в един технологичен парк, където според него трябва да има само мъже. Е, е, просто трябва да се внушава, да се втълпява всеки ден, че подобно поведение, подобни предразсъдъци са недопустими. И, и а, а, кампанията трябва да бъде формулирана по този начин, че на мъжете да се внуши, че, че е безчестно, че, че е срамно да упражняват насилие срещу жените. Благодаря. Преминаваме към другите участници. Искам да ви напомня, че имате една минута за въпроси, а не за изявления. Първо искам да дам думата на госпожа Емилия Блоуби. Тук съм. Yes, I'm representing the... Аз говоря от името на местното и на, на областното равнище е, в рамките на организация, наречена Съвет на европейските общини и области. И бих искала да обърна вниманието ви на факта, че местните и областните е, власти в Европа до голяма степен действат по места и, и области за утвърждаване на равенството на половете. И въпросът, който искам да ви задам е, е много простичък. Ще бъдат ли обхванати, ще бъде ли обърнато внимание на средното и местното равнище на, на управление е, при разработването на новата стратегия на Европейския съюз? Яна Джао Халеви Uh, Благодаря. Един кратък въпрос. Аз съм от службата в Великобритания за равенството. Щете Министерство на равенството в Великобритания. Отново въпросът е за процеса на допитване при изработването на стратегията. Знам, че от държавите членки ще се искат становища за пътната карта. Питам дали, какви са графиците, дали преди юли 2010 година ще имаме нови възможности да изразим мнението си. Благодаря. Давам думата на Ана Каранаво. Тя е бивш колега, бивш член на ЕП и бивш председател на комисията. Имате думата. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Благодаря госпожо председател, че ми дадохте думата и ме представихте. Просто не мога да изразя радостта си от това, че днес съм тук. Също така ви поздравявам за организацията на този семинар. Да, аз самата бях председател на тази комисия две години и половина и си спомням с много хубави чувства това време. Сега имам два въпроса, които се са насочени към всички ораторки. Ще задам въпросите си на английски, за да ме разберат по-добре. Смятате ли, че има някаква взаимовръзка между социалните, религиозните и културни стереотипи на господство на мъжа? Е, така наречената мъжественост хегемон от една страна и насилието по полов признак от друга страна. Това първо. Второ, до сега равенството на половете е било сякаш дълги кауза само на жените. На жените и на много малко мъже. Не е ли време? Не смятате ли, че време да, да бъдат положени системни усилия за включването на мъжете чрез конкретни програми? за включването на мъжете в борбата за равенство на половете. Та не е ли тя и мъжка работа? Благодаря. Сърдечни благодарности. Добре дошла отново в Европейския парламент. Ан Кантрин Ширад е следващия оратор. Oui, bonjour. Euh, vous... Ma question concerne... Въпросът ми е, е, най-напред е свързан с заглавието Комисия за правата на е, жените и равенството на половете. Не можем ли тук да говорим и за задължение на, на, задължение на жените? Защо а, само права? Освен това, какво разбираме под полове в случая? По-нататък тук е, за мъжете се говори, че те са, те са злодеите, е, те, те са лошите. А, не може ли да, да си представим, че би било признак на дискриминация и когато жените преобладават? Да не говорим, че би могло да има дискриминация между жени. По-нататък тук се говори за пари за бюджети, за, за, нали, за отпускане на специални е, средства, за подпомагане на самотни жени, на пострадали от насилие жени. И не би ли имало възможност да се отпуснат специални бюджетни средства и за образоването, за обучението на, на младите мъже и жени, да се опознаят по-добре взаимно? Е, така че по-нататък е, е, възгледите им е, да бъдат основани на една солидна основа за от, от сведения за човешката същност и то още получена, изградена още в средното образование. Не можем да говорим всъщност тук за неразбиране на другия, като един генерален проблем – който в последствие се проявява и в злополучната съдба на, на семейните двойки и в дестабилизацията на обществото като цяло. Благодаря за всички въпроси, за демонстрирания ангажимент. Преди да дам думата на нашите експерти да отговорят, искам да кажа, че даваме 3 минути на всеки един от гостите ни защото трябва да имаме обобщение и от нашия докладчик. Преди да ви дам думата, искам да подчертая, че нашата работа в рамките на Комисията по равнопоставеност има за цел да създаде едно по-добро общество и за мъжете, и за жените. Ние работим заедно за едно по-добро общество, независимо от пола на човека и равнопоставеността, равното третиране е най-важно, за да може всички да живеят в едно общество, където се уважава събрата. Сега давам думата на нашите гости. Първо ще дам думата на госпожа Василиадо да отговори, ако е възможно, в рамките на 3 минути. Благодаря, ще се опитам да спазя това времево ограничение. Много, много се каза, не бих могла да коментирам всичко, макар и да искам. Но е, една тема присъстваше във всички изказвания, мисля, а именно за насилието срещу жените. Европейското женско лоби определено се стреми да получи повече отговори на, на, в сферата на общоевропейското законодателство. Тук колега каза, че не страдаме непременно от липсата на, на законодателство, но законодателството може да променя нагласите и на европейско, и на местно равнище. И наистина комисията трябва категорично да заяви своите намерения. Държавите членки, знаят, са подписали конвенцията за жените, но толкова. Какво правят от там нататък? И що се отнася до насилието по полов признак, необходимостта от данни на общоевропейско равнище е, се свежда именно до това, че без данни е, всеки е, може да си казва каквото си иска. Да се каже, че една на всеки шест жени е, страда от насилие. Може да се каже, че 34 милиарда годишно се харчат в системата на съвета на Европа заради насилие на мъже срещу жени. По въпроса за е, мъжа хегемон, е, за половото насилие, Нашата позиция е категорична. Говорим за насилие на мъжете срещу жените. Това всъщност е дневният ред. Има пряка, непосредствена връзка между двете. Опитвам се тук да, да избера а, сред най-важните въпроси. Питате за отпуск по майчинство, за проект от директивата, която се разглежда. Ако знаем, госпожа Астрела, е, води работата по тази директива и ние определено подкрепяме предложението на госпожа Астрела, което е, се свежда до пълно заплащане по време на целия отпуск по майчество. Ние бихме искали, разбира се, и срокът да се удължи. Що се отнася до отпуска по бащинство, нашите членове не са на едно мнение. Не, че не е важен този въпрос, но ние бихме отишли по-далеч, задавайки въпроса защо няма проекто нормативен акт и по този въпрос за отпуска на, на бащите. И доколкото альтернативи не се, не се предлагат, е, рискът е, е въпросът да, да, да остане без регламентация. Ние не предлагаме въпроса за бащинството да бъде уреден в директивата за майчинството, но във всеки случай настояваме въпроса за бащинството да бъде уреден някъде. Госпожа Филип. Госпожа Филип, е, Първият е, въпрос е въпроса на госпожа Естрела. Нека ви дам пример от е, моята страна. У нас по-настоящем бащите могат да ползват 20 дни. Отпуск, 20 дни отпуск, но мъжете не се възползват от това право. И много усилия трябва да бъдат положени, за да се промени начинът на мислене. Мъжете би следвало да имат права като бащи, това е безусловно, но, но тези права трябва да бъдат и упражнявани от тях. За да могат мъжете също да, да участват в процеса на съчетаване на семейния и професионалния живот. В Португалия в, в, в, в Португалия, извинете, имаме положителен опит в, в това отношение и, и двамата родители да ползват част от отпуската си така по-добре биха съчетали семейния и, и професионалния живот. Но още, още трябва да се направи. И повече по-нататък трябва да говорим за принципа равно заплащане за, за еднакъв труд. Наистина, има е, сектори, има отрасли, в които преобладават жените е, и, и не можем да си затваряме очите за това, че възнагражденията в тези отрасли са далеч по-низки. Така че трябва да се устойности труда. Трудът няма полови признаци, трудът е един и същ и доколкото се устойностява по един и същи начин, трябва и да се заплаща по същия начин. Сега има огромна разлика. Знаете по заплащане на труда между мъжете и жените, дори когато мъже и жени вършат абсолютно една и съща работа. Разбира се, трябва да се изследва, трябва да се анализира, за да се устойностят надежно различните видове труд. И до някъде това вече е факт. В автомобилостроенето има жени, които са на, на конвейера. И там очевидно разликите по заплащане на труда са, са очевидни. И нека се знае, ние не се борим срещу мъжете. Единственото, което желаем е да се приобщим към света на мъжете. Благодаря. Госпожа Карайванова, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Въпросите са много интересни, както и дебатите, които са подложени тук. Аз бих искала да се спра на два основни, които за себе си откроих. Това е родителския отпуск и бих могла да препоръчам замяната на майчинството, на понятието майчинство, с родителския отпуск, с оглед на това, че а, като се каже майчинство, се има в предвид, че това е право и задължение единствено на майката. Когато ние сменим понятието майчинство с родителски отпуск, а, мисля, че ще разчупим този стереотип, който се поддържа с понятието майчинство и това определено ще има по-голям психологически ефект за насърчаване на равнопоставеността между половете. Казах, че в моята страна вече е въведена възможност бащите, макар и само 15 дена и аз бих искала да се възползваме от опита, който е тук подели и представителката на, на, на Португалия за увеличаване на времето за ползване на, на този отпуск, но все пак това е едно начало, което аз мисля, че за в бъдеще ще успеем да подобрим мисля, че е хубаво да се поставят изисквания или да се помисли върху възможността да се поставят изисквания работодателите, които са с минимум 50 служители, да изготвят годишен план за равни възможности, а също ежегодно да се осъществява мониторинг и контрол и върху проучванията за различията в заплащането. Много е важна и политиката, която местните власти и областни такива ще осъществяват в така че да подпомагат и равните възможности, и да следят за дискриминация, но мисля, че всичко това ще, ще бъде обхванато от Европарламента и то ще бъде залегнато в новата директива. Благодаря ви. Вам так. Сърдечни благодарности. Госпожа Пайк също получи няколко въпроса. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. <coughs> Бих искал да се спра само на няколко въпроса. Мнозина обърнаха внимание на това, че има най-различни области на политиката, в които трябва да се включи компонент равенство на половете. До известна степен ние вече сме длъжни да, да правим това, понеже и, и новият, както и старият договор е, предвижда задължението на Съюза да премахне неравенството, в това число е, на половете. Това, съжаление, не е достатъчно. И все пак е основание. Важно правно основание е, за въвеждане аспекта равенство на половете във всички области на политиката. Както, между другото, и други дискриминация по други признаци. Е, новият е, е, член 8 се чете във връзка с 10, но 8 все още е, така се каже, златния стандарт, като се говори за недискриминацията като цяло. Допитванията за изработването на стратегията, много сме обсъждали въпроса с държавите членки, имахме конференция тук и британският представител се изказа. Имаше много интересна дискусия в съвета на 3 ноември миналата година, посветена на равенството на половете и растежа. Е, всички представители на всички държави членки се изказаха, участваха много активни, активно. За първ път се проведе такава широка политическа дискусия. Разбира се, е, Великобритания и другите държави членки и ще имат реалната възможност е, да коментира след като комисията излезе с предложението си за действие през следващите 5 години. Много е важно е, на равнището на съвета, в лицето на държавите членки, ние имаме, да имаме солиден партньор. Защото тук в парламента може да се казват неща, комисията може да казва неща, но ако държавите членки са глухи, то е, всичко това остава глас в пустиня. И разбира се, остава задължението на държавите членки е, да включват въпросите за полото равенство наистина във всички свои политически решения. Благодаря. Едно голямо благодаря. Искам да дам думата сега на нашия докладчик, госпожа Илда Фигейредо, за кратко обобщение на тези интересни дискусии, които проведохме днес. Сега имаме повече познания благодарение на нашите гости и техните презентации. Имате думата, госпожо Фигейредо. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Дебатът наистина беше много важен. Е, засегнахме, мисля, всички аспекти на обществения живот, понеже жените, разбира се, са по-голямата половина, така да се каже, от обществото. И имат своята подобаваща роля. Всъщност, ние трябва да говорим за развитието на обществото, за подобряването на обществото, не просто за подобряването на положението на жените. Но разбира се, за да имаме едно по-добро общество, жените трябва в пълна степен да могат да се възползват от правата си, от правата на човека, да живеят с достоинство. Правата на човека са за всички човеци, за мъжете и за жените. Много интересно е, беше да, да чуя е, всички ваши изказвания, да е, си запиша интересните ви мисли. И когато стигнем до въпроса за социалното приобщаване, ако вземем сериозните последици от економическата, финансовата и социалната криза, която засяга най-вече най-слабите в обществото, в това число и жените, жените са подложени на всякаква дискриминация. Когато жената не е само жена, е мигрант, представителка на ромското мълцинство, безработна, пенсионер – самотна майка. Е, е, всички тези жени са, са подложени на, на различни видове дискриминация. Не, не е нужно да се спирам на всеки от тях, но, но всички сме наясно. Какво всъщност означава понятието приобщаване? И положението е такова навсякъде, във всички държави членки, в някои случаи дори се влушава. Ние трябва да гарантираме човешкото достоинство на всички жени. Правата на човек. От което следва, че жените трябва да имат приличен доход, труда им да бъде признат по достоинство, така че жените да е, бъдат економически независими и при необходимост държавата следва да се намеси. Ако жените се нуждаят от помощ, е, за да живеят достойно в зачитане на правата им. И тук в тази връзка, разбира се, говорихме и за образованието, и за професионалното обучение, за социалното подпомагане, за подкрепата за семейството, грижите за децата, за възрастните и за болните, за нетрудоспособните. в областта на здравеопазването с особена острота стои въпроса за сексуалното, репродуктивното здраве. Това, това, това са все неща, които ни предстоят. Все области на действие. А и както казах, дискриминацията расте по време на криза, особено по трудово възнаграждение. Днес дискриминацията в това отношение е по-висока, отколкото преди няколко години. По-тежка е бедността, отколкото преди време. И бедността, обедняването, бих казала, е най-тежката форма на дискриминация срещу жените. Особено когато е, жената сама си грижи за децата си Казахте също така, че трябва да, да чуем самите жени, да разберем какво точно им е нужно. И наистина трябва да общуваме с местните и областните органи на самоуправление и управление в държавите членки. И възоснова на, на този разговор, на това проучване по места, да изработим показатели, благодарение на които по-осведомено да наблюдаваме процесите за напред. Едни по-добри показатели са ни необходими наистина. Показатели, които в по- голяма степен по-достоверно отразяват реалността. И във всяка област на политиката, както казаха тук мнозина, въпросът за състоянието на жените, за, за тяхното положение трябва да бъде застъпен. И то на всички равнища, на общоевропейското, на националното и така нататък. И разбира се, не стига само да пишем, да говорим по тези въпроси. Трябва да се мобилизираме всички. А, а имаме достатъчно правни основания, мисля, за да си свършим работата. Нашата комисия тук в момента се обсъжда въпроса за майчинството и ние настояваме да се въведе понятието отпуск по бащинство. Няма такова нещо на, на общоевропейско равнище, но някои държави членки имат натрупан опит. Португалия, е, е, например, както, както се каза. Много положително е, много добре би било мъжете наред с жените да бъдат насърчени да споделят отговорностите, проистичащи от е, семейния живот. Да не говорим, че това би било в полза и на децата. Но е, така стигаме до въпроса за споделянето на опит. Най-добрият опит, най-положителният опит трябва да се разпространява – и Европейската комисия би могла да организира такъв обмен. Разбира се, законодателството, макар и да ни дава основани за действие, би могло да бъде усъвършенствано също. И по въпросната директива, мисля, можем да отидем по-далеч. Няма да е лесно, самия парламент няма да е лесно, но пък ние ще упорстваме. Е, пак, като се връщам на въпроса за бедността е, е, сред жените, по този начин те по-лесно стават жертва на сексуална експлоатация, на трафик. Трябва да се борим с стереотипите, предубежденията както у мъжете, така и у жените. Нямам много още време. Е, е, мога накрая само да се ангажирам пред вас, че е, ще работя активно по доклада си. Той, ще бъде предмет на дебат в парламента и съм ви благодарна за идеите, които ми дадохте тази сутрин. Е, аз ще ги заимствам, те ще попаднат в доклада ми. И разбира се, е, различните политически партии, а надявам се и Европейската комисия, ще се вслушат е, в вашия глас, в това, което се каза днес тук. Така че най-сете да се поздравим с едно по-равноправно общество, е, в което всички заедно се движим напред. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Фигередо. Желаем ви успех с доклада по собствена инициатива. В заключение искам да кажа, че споделям казаното от госпожа Фигейредо. Всички ние имаме възможност да допринесем за изграждането на една добра стратегия за равенство, можем да допринесем от гледна точка на различния опит, който притежаваме, различните познания, които имаме, различните роли, които играем. От всички нас има нужда. Затова бих искала да приветствам всички организации неправителствени или други, да дадат своите позиции да допринесат. В заключение искам да благодаря на нашите гости. Гостите от първия и втория дискусионен подиум. Те направиха сериозен принос към нашата работа. Искам да благодаря на колегите, искам да благодаря на всички участници, които присъстваха тук в залата. В заключение искам да благодаря и на нашите устни преводачи, които ни помогнаха да проведем този семинар безпрепятствено. Сърдечни благодарности!